to have you here. Take a seat because we're getting off. Okay. Welcome back to resume our work at 3 p.m. Ready to take off with point number 10. Уважаеми колеги, продължаваме с точки 10, 11 и 12. От дневния ред това ще бъдат съвместни разисквания или общи разисквания. Те са посветени на киберсигурността и киберпрестъпността и съответния законодателен пакет. Първият е, доклад, който ще разгледаме, се отнася, относно, се отнася до картината на заплахите и реакцията на променищата се картина на заплахите от страна на Европейската агенция за мрежова информационна сигурност ЕНИСА. След това точка 11 Център на Европол за борба с киберпрестъпността и 12 точка е пакет относно киберсигурността. Ще изслушаме изложение на нашия специален гост, господин Стевен Пърсер, началник на технически отдел на ЕНИСА. След това ще изслушаме господин Тралс Ертинг, директор в Европейския център за борба с киберпрестъпността. И след това ще изслушаме господин Пол Тимърс, директор устойчиво и сигурно общество в Генерална дирекция на Европейската комисия съобщителни мрежи, съдържание и технологии. Основният момент тук е, че наскоро комисията прие пакет относно киберсигурността. Обсъждахме този пакет с комисарите Сесилия Малстром и Нели Кръс. Това е изключително важен документ. Той е много важен за работата на комисията Либе, тъй като тук става дума и за защита на лични данни, и за други аспекти, свързани с правомощията на нашата комисия. Ще изслушаме изложенията и след това ще имаме възможност да ги обсъдим. Виждам, че нашите специални гости вече са тук. Приветстваме ги от сърце, господин Пърсев, господин Ортинг, когато чухме и тази сутрин, и господин Тимърс. И така предлагам Пореда, в който те са включени в дневния ред и слушаме техните изложения. И тъй като разполагаме с час и половина като цяло, предлагам всеки един от тях да говори в продължение на 10 минути и след това ще имаме възможност за обсъждане. Давам първо думата на господин Пърсър, представител на ЕНИСА. Заповядайте, имате думата. Добър ден на всички. Много благодаря за това, че поканихте Ениса да се изказва днес пред вас. За мен е удоволствие да съм тук. Искам да ви представя едно проучване относно картината на заплахите. Искам да ви дам малко предварителна информация. Вие знаете, че агенцията ни се основава върху сътрудничество на нивото на държавите членки – или на нивото на европейските институции и също така осъществяваме сътрудничество с частния сектор. И всичко, което ние правим, е не е наша дейност, дейността само нашата агенция, това е резултат от сътрудничество и диалог с всички тези заинтересовани страни и повечето резултати се дължат на добрия опит и добрите практики в държавите членки. Това е важно, защото очевидно ние така ще продължим да работим в бъдеще и по този начин работим и с Европейската комисия. И все повече обръщаме внимание на вътрешната комуникация публично-частните партньорства. Така че искам да кажа, че това не е работа само на ЕНИСА, това е работа на всички. И, и но от най-големите ни предизвикателства през идните години е да осигурим сигурност не само идваща извън Европейския съюз, но също така и в контекста на Европейския съюз, тъй като потоците, информация, а потоците като цяло не признават държавни граници, много често преминават, особено когато става дума за информационни потоци през границите на Европейския съюз. И то се отнася до нашата дейност, то ние много редовно също поддържаме контакт с Европейския център за борба с киберпрестъпността. престъпността така че стратегията за киберсигурността и придружаваща директива са важни стъпки, които ще ни помогнат да решим проблема, за който накратко ще ви разкажа днес. И наистина ние приветстваме тази голяма стъпка напред. И още нещо преди да премина към самото съдържание на моето изложение. Искам да ви се представя. От 18 години работя в практиката на мрежовата информационна сигурност и ще се постарая да не изпадам в прекалено много технически подробности. Ще се постарая да си променя слайдовете. Може би някой ще ми помогне. Yes, it has to be There we go. There we go. Съвсем кратък увод за ЕНИСА. Малко предварителна информация, след това ще говоря за доклада на ЕНИСА, за картината на заплахите, което е основната ни тема днес. Ще говоря за основните ни заключения и констатации, също така ще предложа някои заключения. И така, вие всички знаете, че ЕНИСА е сравнително млада агенция. Ние бяхме родени през 2004 година. Агенцията е център за експертни знания и умения, обаче най-важното за нас е, че ние използваме и външни експертни знания и умения и ги използваме. Ние имаме за задача не само да подпомагаме комисията и държавите членки, но също така да улесняваме обмен на информация между частния и публичния сектор, нещо, което е важна задача за нас – вие ще видите, че голяма част от нашите резултати са основани върху опита от, прав... от извинете, частния сектор. Дори бих казал, че значителната част от нашата дейност идва от частния сектор, от информацията, която получаваме от частния сектор. Промени в заплахите по много сложен, многоаспектен начин се променят заплахите. Има много променливи, които също включват и мотивацията на вашите противници, включително и техните финансови интереси, политически цели и нататък. И ако ние разполагаме с данни, много е трудно да установим кои са сегашните преобладаващите тенденции. И е много трудно това да се направи, тъй като няма достатъчно стабилност стабилност. Например, предполагам, че сте чували за Стакнет и непрекъснато се променя ситуацията там. И това не е свързано с техническите промени. Промяната е с това, че се променя целта. Защото все повече се застрашават човешки животи. Това е една сериозна промяна и това е нещо, което е много трудно да се предскаже. Т.е. това са събития, които са известни като черен лебед. И според мен тази динамика няма да се промени. Ние би трябвало да свикнем с тази непрекъснато променяща се динамика и трябва да се опитваме все пак да предскажем ситуацията, така както хората в други професии, например, се опитват да предскажат времето. Разбира се, да ако постигна успех, ние ще можем да предотвратим сериозни нападения. Така че като че ли няма за какво да се притеснявам. Но искам да кажа, че нашите възможности, капацитет за прогнози, имам предвид като цяло и в глобален мащаб, това става все по-сложно. Економическите ограничения много често нападащите се опитват да използват слабите звена в новите бизнес модели и те стават самите все по-ефективни. Така че истинският проблем е, че докато предприятията се стремят да бъдат максимално ефективни, на тях им е все по-трудно да поддържат ефективни системи за контрол и е необходимо да се потърси баланс. Ние трябва да сме конкурентоспособни на глобалните пазари, затова трябва да потърсим подходящия баланс, което не означава максимална сигурност, а оптимално съотношение между ефективността и сигурността. Затова е важно да съчетават хората и технологиите по ефективен начин. Сега за самия доклад. Самия доклад е преглед на заплахите, които съществуват в момента и които се зараждат като бъдещи заплахи. Важно е да се осъзнае, че в тази работа ние не сме сами. Ние не извършваме самостоятелно анализ на риска. Ние събираме данни от анализа на риска, който е изготвен други хора. Това също е свързано и с економическите съображения, които имаме така че ние просто нямаме достатъчно персонал да извършваме цялата тази дейност, но имаме достатъчно персонал да тълкуваме данните и проучванията, които са съответно събрани или извършени от други хора. Така че ние сме проучили 120 скорошни проучвания и доклади. Целевата група на доклада са хора, които взимат решения като вас – професионалисти в областта на сигурността, хора, които занимават с управление на риска и също така ние смятаме, че нивото на доклада е достатъчно високо, така че много хора могат да разберат за какво става дума. И, както беше казал Сунца, познавай себе си, познавай врага си. Хиляда битки водят до хиляда победи. Нали, разбира се, много е важно да имаме също така много ясно осъзнаване на това какво се случва, за да се взимат правилни решения. За това методът беше да съберем и обобщим съществуващи данни, информация и да я обединим в един единствен доклад. Както вече казах, използвахме 120 доклада и проучвания, предимно публикувани през 2012 година, т.е. това е съвсем нова информация елементите от картината на заплахите, така както представените ни са, включват както вече съществуващи, така и зараждащи се потенциални заплахи, неща, които трябва да се следят, за да се взимат бъдещи политически решения. Ще се постарая да премина към следващия слайд. Извинете. There we go. That's just a diagrammatic... Uh, това е една диаграма, която представя това, за което до сега говорих. Тук ви виждате как работим и в бъдеще. Ще се стремим дори към още повече контакти с всички заинтересовани страни и да направим процеса максимално ефективен. Така че ние няма да анализираме самите рискове. Ние ще анализираме белите петна, които наблюдаваме в докладите, изготвени от други хора. И основно ще се стремим към това да извлечем максимална полза от наличната информация и да я представим на лицата, които взимат решение, включително и на вас, разбира се. Кои са основните констатации и заключения? Що се отнася до съдържанието, определени са сегашните основни киберзаплахи. Става дума не толкова за въздействието, колкото за частотата им. И, както ви казах, много е трудно да се определи въздействието и затова има много причини, на които ще спра по-късно. Тенденциите се определят въз основа на сравнение с сегашните заплахи и с предходните заплахи. Освен това, Набелязват се също така тенденции за онези сфери, в които започват да възникнат заплахи в областта на информационните технологии. Ние разглеждаме заплахи, проистичащи от мобилната компютърна дейност, социални технологии, критичните инфраструктури, а също така компютърни услуги в облак и от големи бази данни. Т.е. фактически това са най-перспективните сфери в ИКТ в момента кои са основните заплахи от гледна точка на тяхната частота. Няма да се спирам на технически подробности. И така, какво се случва първо? Когато не внимавате какви сайтове посещавате, има изключително много зловреден софтуер, който може да се прехвърли на вашите компютри, ако не внимавате, когато посещавате определени сайтове. Също така черви и троянци. Предполагам, че знаете какво е това. Това са вируси, които са твърде разпространени и те вече са доста напреднали. Но също така има и доста добри защитни системи. Инжектиране на кода – това е използване на уязвимостта в базите данни и услугите има, например, някои езици, които са особено уязвими към инжектиране на кода и по този начин се нарушава функционалността на програмата и това позволява да се краде информация. Също така има и ботнети, за които предполагам, че сте добре осведомени, когато се генерира спам или други съобщения или информация, която се намесва в нормалното функциониране на софтуер, отричане на услугата или отказ от услугата, фишинг, за който също знаете. Фишинг е социално инженерство, най-вече. Това не е нещо, което е особено технологично. Това просто е начин да се убедят хората да предоставят информация за себе си, нещо, което помага да се възползват хакерите от това, за да нарушат целостността на системите. Също така нарушаване на целостта на конфиденциалната информация, също така фалшиви аларми или аларми за сплашване чрез софтуер и също така спам нещо, което много добре знаете. Това е просто злоупотреба с електронната почта. Тук, за съжаление, е много трудно да видите точно какво е изобразено на този слайд. Просто искам да ви призова да прочетете доклада. Вие можете да прочетете доклада без да се спирате на техническите подробности, дори да не сте с техническо образование, много лесно ще разберете основната част от него. Тук се показва на тази диаграма какви са тенденциите в развитието на тези заплахи, дали те стават по-зле, дали те изчезват, дали стават по-малко застрашаващи и т.н. Това е сегашната ситуация. Следващата година тя най-вероятно ще се промени, но в момента ситуацията е такава. Също така правим анализи на субектите, които отправят заплаха. Отново нещо доста сложно, но тук вие виждате кои са субектите на заплаха и какво правят те. Някои неща са доста изненадващи. Също ви призовам да се запознаете с тази диаграма. Може би ще се промени вашата представа за това какво се случва от тази гледна точка в реалния живот. Тоест, това е, това е другата страна на медала. Не само заплахите, но и хората, които са заплаха или генерират тази заплаха. Тук също така имаме тенденции за е, заплахи, по отделни сфери на дейност, вие, разбира се, може да изберете отделни раздели в доклада, например, за услугите в облак и какви са заплахите там, така че може да се познаете с отделни области само. И сега някои заключения. Обикновено се използват упростени и ефтини уръжия, много често в представите на широката общественост се смята, че се използват някакви много сложни кодове. Обикновено обаче това не е така. Обикновено дълго време остават не установени, неразпознати слабостите в системите около една година. И това означава, че от няколко месеца до една година дадена система е много уязвима. И е, разбира се, също така, когато започват да се правят кръпки, за да се укрепят слабите места в системата, това също нарушава стабилността на системата. Ние знаем твърде малко за това, кои са източниците на заплаха, кои са хората, които представляват заплаха и каква е тяхната е, тактика и какви са методите за нападение. Е, за това ние трябва да сме обединени много повече, отколкото сега, за да съберем повече информация. И сега препоръки. Необходимо е да събират и разработват по-добри доказателства и данни за а, насоките на атаките. Много е важно да се използва по надлежащ начин предупреждения за нарушение в сигурността. Необходимо също така да се събират и проучват данни за въздействието, което имат нападението от страна на противника, е, фирмите не споделят с голям желание тази информация, защото това не е добре за търговската им дейност, обаче е необходимо да стимулира по-голям обмен на информация за заплахите, тяхното въздействие. Също така е необходимо да се събира и да се запазва повече качествена информация за субектите, които отправят заплахи или представляват заплахи. Това е една много важна част от мозайката и непрекъсно променяща се част. Използване на обща терминология. Това е много важно при е, разработване на и постигане на високо ниво на съвместимост. Това е също е свързано и с доверието. Трябва да знаем, че информацията, която получаваме, може да бъде съпоставима както в трансграничен, така и вътрешно общностен аспект. Защо... И много често неправителствени организации, най-вече военните, забравят за този важен аспект. Също така е необходимо е да се възприеме гледна точка на потребителя, какво е възможно и какво не е възможно от гледна точка на сигурността. Също така важно е да се събира разузнавателна информация, разузнавателни данни трябва да се знае къде се подготвят нападения и как да се справим с тях. Цялата тази сфера позволява да се обединят различните елементи от мозайката, за да може да има успешен подход. И също така необходимо е да се извърши една смяна на парадигмата в проверките на сигурността. Преди имахме с защитни стени, обаче сега се оказа, че те не са много подходящи. Затова тези защитни стени са признати за доста неефективен механизъм и затова започва да се предлагат нови механизми, които позволяват да се работи ефективно и също време да се гарантира сигурността. Надявам се, че ви беше интересно. Извинявайте, че превиших времето си. Благодаря ви, господин Пърсер, за вашата изключително интересна презентация. Едни ни са представи своята работа. Виждам, че много колеги искат да се изкажат. Предлагам обаче да спазим дневния ред. Първо да изслушаме изложенията и след това ще имаме обща дискусия. Но първо нека да изслушаме господин Ертинг, той ще представи гледната точка на Европейския център за борба с киберпреступността в Европол. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз тук дойдох за да контролирам компютъра, защото той не работи. Благодаря за поканата ще ви дам една по-малка по-кратка представа на развитието в киберпрестъпността. В Европейския съюз ние имаме покритие от 72%, глобално процент е 34%, за Африка 10%. Нашите данни ще бъдат за следващите 10 години ние ще имаме, ще бъдем в онлайн, на персонален компютър, виждаме много възможности, но това неизбежно води и много рискове. Сега говорим за интернет, за бъдеще, обаче ще има някаква форма на облегчаване на комуникациите по а, електрически път. Винаги ще бъдем онлайн и винаги трябва да имаме това предвид, а, защото ние а, не го избираме. А, имаме а, iPhone, ни ще говори с смейкъра, ни а, и ще изпраща данни за кръвното ни налягане на лекара. А, така че необходимо е да има откритост, демокрация, прозрачност, знания и по-добро здраве и по-добра информация. Но това бяха добрите неща. Ще има промяна и в военните средства. Следващата война ще бъде в киберпространството. Вече виждаме подготовката за нея. Киберспионаж. студената война и събирането на информация ще се промени драматично. Ще видите държавно спонсориран шпионаж, хакерство в киберпространството ще зависи от това кой ще натисне копчето вече не е необходима голяма армия, за да се направят големи бели. Необходимо е един персонален компютър и връзка с широколентов интернет. Много е трудно да се предвидят целите на една атака преди тя да е установена, така че трябва непременно да се обменя информацията. Когато влизаме в онлайн, престъпниците ще ни следват. Киберпространството се извършва в киберпространството. Това може да бъде сексуална експлуатация на деца онлайн. Това са реални деца, но се използва интернет, за да може да се продава, например, изнасилването на деца онлайн. Какво виждаме сега? Например, е, ДДС и смамите, Европейския съюз губи милиарди под формата на <laughs> ДДС а, и всичко това се прави чрез компютри. Има а, вируси, които атакуват компютъра, а, карат ви да. А, компютъра ви умира, след това се появява един промпт и ви се казва, че а, може да си решите проблема срещу 100 евро. Има много такива банди, също така системи за проследяване на плащането онлайн. И има и последно последна възможност чрез облака, но това ще промени работата на полицията. Вероятно всички ние ще получаваме информацията си в облака. Например, <clears throat> ние а, пред, в миналото иземвахме лаптоп, компютър, а сега а, полицията доста трудно ще може да намери а, ще, облаците, защото ще има непробиваеми облаци и облака ще промени киберпрестъпността то тази престъпност ще може да бъде извършвана а, и от вън, тогава когато, например, се подобрява покритието в Африка от 13 на 18%, това вече е съмнително, че някой организира нещо от там. Какво е а, важно в традиционното киберпространство. Първо, няма връзка между извършителя и самото престъпление. Ако аз искам да убия или да открадна или да изнасиля някого, просто трябва да присъствам физическо. Докато в киберпрестъпността може престъпника да се скрие много лесно чрез услуги, които са безплатно предлагани по интернет. Също така е много по- къса веригата на престъплението. Ако а, сте, например, дилър на кокаин, трябва да намерите площ, да заседите и така нататък, да намерите кой да го пренесе, кораби и така нататък. Това дава възможност на полицията в много пунктове да се намеси в веригата а пък в киберпространството този, тази намеса е невъзможна. Ние а, е, не смятаме, че престъпността ще си отиде и а, е, винаги има решения обаче на проблемите. Има четири възможности за защита в киберпространството. Първо, информираност. Децата ми а, е, а, учат как да карат а, а, а, велосипед, а, те никой не ги учи как да се защитят в интернет пространството, макар че те прекарват огромна част от времето си пред компютрите си. Ние трябва да ги научим какво да, се направ... да правят в... с компютрите. Трябва на средното поколение да ги научим как да търгуват по интернет. Изключително важно е да има силна инфраструктура, но не може да се измъкнем от тези проблеми както в физическия свят не искаме да залостим и да заключим дъщерите си тинейджърки, а защото ако излязат от къщи ще бъдат изнасилени. По същия начин не можем да процедираме и с киберпрестъпността. Кой притежава интернета? Кой решава дали трябва да се търсят доказателства. Някой трябва да следи всичко това, иначе няма да можем да решим проблемите. И накрая мандата на Центъра за борба срещу киберпрестъпността. Това беше създадено преди няколко седмици в Интерпол. Има няколко групи по киберпрестъпност включително кибератаки е, срещу критични структури в Европейския съюз. Ще предоставим информация за киберпрестъпността. За първи път ще имаме е, е, поглед върху киберпрестъпността. Въпросът е обаче, че не може е, да се види дали в друга държава не се правят подобни проучвания. Така че трябва да има информационен център, обучение, изграждане на капацитет, съдебен контрол и подкрепа. Това не може да стане само чрез правоприлагащи мерки. Трябва да а, се ангажират и граждански структурите на гражданско общество, гражданското общество, неправителствени организации, трябва да имаме стратегия, да сканираме медиите и може би заедно с ЕНИСА да видим какво ще се появи на хоризонта. Това са сферите, в които ще бъдем активни. Сега ще приключа изложението си с актуализация на нашата програма. Още от първи ден смятам, че създаването на Центъра за борба с киберпрестъпността има един е, всеобхватен подход. Това не е само шоу на Европол. А, тук се включват представители на комисията, от службата за външна дейност, от ЕНИСА, от СЕПАЛ, от Евроюст, от Европейската група по киберпрестъпност и а, групи, които се занимават с злоупотреба с, с деца. Създадохме един цифров център, който е взаимно допълващ, за да не се състезаваме, а да използваме малките си ресурси, за да навредим максимално на киберпрестъпниците, които много бързо се приспособяват към новата заплаха. Имаме добри възможности също така да спечелим войната, трябва обаче да признаем, че започнахме доста късно и остава много работа. Европейският център ще направи всичко по силите си, заедно с ЕНИСА, заедно с неправителствени организации и с държавите членки да се борим с киберпрестъпността, но това не е, е лесна задача. Благодарим господин Артинг за вълнуващата ви презентация. Малко беше като филм на ужасите, с която които, а, с които а, не може да се борим с, с престъпността само с а, добра информираност. И сега господин Пол Тимърс който е представител на Европейската комисия, ще ни представи неодавна приятия пакет относно киберсигурността. Благодаря. Сега ще говоря за някои от нещата, които ние предлагаме в областта на киберсигурността. Основна част от нашето предложение ще се влее в една директива по киберсигурността. Както вече е вече казано, много е важно киберпространството за всички нас и подхода към тази стратегия за киберсигурността целта е всички ние да може да използваме отвореното киберпространство, отворения интернет, сигурно и безопасно. То, не, то трябва да просперира. Затова трябва да си сътрудничим. Беше казано вече, че, е, че има много рискове. Няма да говоря много за това. Но не всичко се съсредоточава в е, областта на престъпността. Има и инциденти, има и а, е, просто непредвидени случаи, предизвикани от човешка грешка или просто от случайността. Хората не винаги знаят как да се защитат. 9 от 10 случаи могат да се решат по много лесен начин, когато има проблем. Наистина това е трансграничен проблем, глобален проблем, но ние тук се занимаваме с това какво може да направим заедно в Европа. Видели сме, че не сме достатъчно подготвени, няма сътрудничество достатъчно на европейско ниво. За това подготвяме стратегията и за това подготвяме тази директива, която ще ни позволи да се консултираме с много заинтересовани страни. Един от резултатите, които имаме в момента е, че 60% от записан... запитаните вече е, заинтересовани страни са били предмет на кибератаки или са имали някакви проблеми и само 20% от запитаните предприятия са имали някаква система за оценяване на риска или за справяне с тези проблеми. Тоест, много от, от предприятията няма, не са подготвени за подобни ситуации. Какво правим в момента? Е, това е резултат на дълги инициативи и анализи в тази област. Дигиталният дневен ред на Европа е ясен. Е, ние се стараем да защитим критичната е, инфраструктура, информационната структура. Много текстове бяха вече приети в парламента, резолюции също така. Приятелите на председателството също се занимават с киберпроблемите. Каква е картината в момента? Е, ясно е, че имаме нужда от по-ясна визия и от визия, която да съчетава всички елементи. Е, стратегията за киберсигурността е развита в сътрудничество с госпожа Аштън от външната е, служба, комисар Малстрам от ГД вътрешни работи и коми, комисар Нели Крос, отговаряща за дигиталния дневен ред. Те работят по този проблем. Сътрудничеството е много добро и се надяваме, че ще имаме една добра стратегия. Това е което имаме в момента. На 7 февруари бе представен текста. Стратегията се състои от една шапка, така да се каже. Е, там са заложени целите в какво искаме да постигнем в киберпространството, насоките за нашите дейности в киберпространството. Това, което правим и в физическия свят, въжи и за киберпространството, защита на човешките права, на личните данни и така нататък. Какви са предизвикателствата? Това са сигурността и Не Ще говоря малко повече за това след малко. Тоест, сигурността, гъвкавостта на информационните системи, те трябва да са достатъчно е, добри, за да, за да се противопоставят на киберпрестъпността и на различни атаки. Искаме да развием една обща стратегия за киберпространството в Европа. Сега има всичко това предполага и определени отговорности, има заинтересовани страни, частни агенции, неправителствени организации, има описание за правилата на поведение на заинтересованите страни и правила как да си сътрудничим. Хубаво е да се каже, че в момента ние имаме една добра стратегия, която съчетава много елементи, но не може да се очаква в една такава област, която се развива толкова бързо, една стратегия ще отговори на всички въпроси. Е, това ще е една развиваща се непрекъснато стратегия, една жива стратегия, която ще се развива в унисон с картината на заплахата и тя, тя ще се развива благодарение на сътрудничеството от всички заинтересовани страни. за укрепването на сигурността на информационните системи. Сигурността на веригата на доставките – за вътрешния пазар на интернетни услуги. Това е нещо много важно. Тук също е хубаво да имаме сътрудничество между частния и публичния сектор, защото частния сектор притежава голяма част от инфраструктурата, от информационната инфраструктура. Стив говори за мрежите и мрежите роботи, откъдето идват многото атаки. Е, системи, които комуналните системи, умните мрежи, които ни снабдяват с ток, с, ам, електричество. Сега за киберпрестъпността има център за кибер е, престъпността, имаме представители в него. Ще укрепим и националните капацитети за противопоставяне срещу киберпрестъпността. Това е, що се отнася до киберпрестъпността. Освен това, ще, разб... ще укрепим и нашата възможност да отговаряме на кибератаки. Това означава, че ще има сътрудничество между военните и гражданските сили. Ще има сътрудничество между държавите членки, външната служба и Европейската агенция за отбрана. И най-накрая е, трябва да подчертая развитието на Европейската ки... Е, стратегия за киберпространството. Е, трябва Ясно е, че с тези проблеми не може да се справим сами, трябва да си сътрудничим и на международно равнище. Тук имам предвид и инициативите на Обама и инициативата на американското правителство. Естествено, всички ние сме заинтересовани да си сътрудничим на международно равнище, ако искаме да укрепим свободната търговия и човешките права. Това са основни приоритети в нашата стратегия. Искаме да, да установим едно добро поведение в киберпространството да увеличим капацитета. Това се отнася и за третите страни. Сега за директивата за информационна сигурност. Тази директива се основава на член 114 е, Важно е економическите и социални предимства да се запазят и в дигиталния пазар. Това означава, че имаме нужда от подготовка на национално равнище, имаме нужда от европейско сътрудничество, основано на сравними на сравнима интероперативност на национално равнище, защото тук става дума и за трансевропейско сътрудничество и Имаме нужда от информационна сигурност във всички економически сектори. Тоест, става дума тук и за едно укрепено сътрудничество между публичния и частния сектор. Общите изисквания на национално равнище включват факта, че трябва да има стратегия на национално равнище и план за сътрудничество. Как да се сътрудничи, когато има определен инцидент? Става дума за сътрудничество между публичния и частния сектор. Освен това, държавите членки трябва да имат определен орган, един пункт, който да, да, си, да, да, да има връзка с европейския орган. Как да се отговаря на инциденти? Трябва да има екип за бързо реагиране на такива инциденти. и се дава много подкрепа и е давала е, много подкрепа в миналото. Е, оказвала е помощ на държавите членки. Това е една добра стъпка. Що се отнася до капацитетите на национално равнище, те трябва да са развити до определена степен на европейско равнище. Органите от държавите членки трябва да си сътрудничат, да обменят информация за определени инциденти. Става дума за инциденти, които могат много да се разраснат и то, те могат да се разраснат много бързо по интернет. Могат е, да надраснат над националната възможност за реакция, за това е много важно да има добър обмен на информация. Те могат да засегнат критични инфраструктури на държава членка или пък могат да, да накърнят функционирането на вътрешния пазар. Важно е да се информира и Центъра за киберпрестъпност и, да, и хубаво да се правят обзорни доклади. Тук отново ще разчитаме на подкрепата на ЕНИСА. Това тази система за ранно предупреждение, аз я споменех. Важно е, е да има адекватни реакции. Тези реакции трябва да се основават на европейско сътрудничество. Описани са процедурите и правилата, по които това да става. Освен това, е, въпроса за частния сектор. Много сектори могат да бъдат засегнати, могат да имат проблеми. Тогава те трябва да се обърнат към компетентните органи и да реагират по координиран начин. Е, ние направихме обзор на съответните сегменти, на съответните сектори. Нашето заключение е, че е, тези сектори трябва да имат план за управление на риска, трябва да имат отчети, да докладват за съответни е, инциденти. Такива сектори са финансовия сектор, сектора на здравеопазването, транспортния сектор, е, сектора на, на операторите на интернетни услуги. Нашият опит сочи, че телекомите с също много чувствителен сектор. Те трябва да отговарят, телекомуникационните услуги също трябва да отговарят на съответните изисквания. Сигурно може да се обсъди кой сектор да бъде включен или не. Това са... Ние сме направили един списък на секторите, които във всички случаи трябва да изготвят доклади. И съвсем накратко. Управление на риска е нещо съвсем различно от е, това човек да има план за отговаряне, на, за реагиране. Това е оценяване на риска. Не става дума тук за мандати и стандарти, става дума за, за правила за управлението на риска. Някои инциденти могат да, да засегнат много сериозно услугите, да накърнят доверието в определени бизнеси. Тук в е, преамбюла сме описали някои такива случаи. Тук с този слайд искам да ви напомня за законодателната част, но стратегията е много по-обширна. Тя включва аспекти, които засягат стимулирането на пазара, на частния сектор, развиването на стандарти, укрепването на развойните дейности и науката. Прави се препратка, естествено, и към Хоризонт 2020. Очакването е да има развитие в областта на киберпространството, както по отношение на основните основните изследвания, така и към по-периферните изследвания. Говори се за умни градове, за умни услуги, за възможност да се предоставят а, твърди и гъвкави отговори на евентуални атаки. Съвета Съветът ще се занимае с тази стратегия, ще я обсъди, ще обсъди частта на, за киберпространството, частта за телекомуникациите, за енергетиката. А, това са все различни групи, които ще се занимават с тези а, различни аспекти на стратегията и ще има една група, която ще се занимае с цялата стратегия. Ние естествено очакваме и вашите коментари. Ето това е. Имаме доста амбициозен график, по който искаме да се движим. Искаме да организираме конференция по тази тема под егидата на заместник-председателите на комисията. Надяваме се че всички ще може да, се, да си сътрудничим, да изготвим един добър текст, който ще е много важен за киберпространството в Европа. Председателят, благодаря. А сега колегите имат възможност да зададат въпроси. Разбирам, че имаме представители от комисията и от съвета. Те също могат да вземат думата. Нека започнем с първия колега, господин Клейс. Ку, eh, voorzitter, ehm, ik zal благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Бих искал да благодаря на нашите гости за техните изложения. Имам въпроси към господин Артинг и господин Персер. Вие говорихте за основните киберзаплахи, които вече са определени. Вие казахте, че е сложно да бъдат установени отделните хакери. Въпросът ми е свързан с проблема за това, че не става дума само за отделните хакери, но и с това, че има държави, които се занимават с хакерска дейност. Има доста данни, че Китай организира и то системно мащабни атаки срещу различни информационни системи в Европа. Също така това са, например, информационни системи за предоставяне на ключови услуги, като, например, подаване на електроенергия. Дали бихте могли да кажете повече за това? какви са заплахите, които идват от страни като Китай, например. Има търговски сделки, които се извършват между Китай и Европейския съюз. Дали това просто се замита под килима? Фонтире, данкю. или все пак имате някакви необорими доказателства, които може да представите на китайска госпожа Интвелд. Благодаря, господин председател. Благодарности към всичките ни гости за подробните им изложения. На мен ми е доста сложно да се изказвам или да задам въпроси, защото тази сфера е абсолютно необятна. Вече изобщо не знам за какво говорим днес. Мерките в политиката обхващат и вътрешния пазар, и рутинната полицейска дейност, военната отбрана и много други сфери, много разнородни сфери, в които Европейския съюз има много различни правомощия. в обичайния свят полицейската дейност е нещо много различно от обранителната дейност с много различни предпазни мерки за опазване на, граждан, на гражданските свободи, например. Говори се за активизъм, хактивизъм и тероризъм. Аз съм много загрижена това. Къде точно се провеждат граници между тези понятия. Те са доста размити тези граници. Вие говорите за сигурността на информационните системи, незаконното сваляне на съдържание от интернет, което е нарушение на авторските права. Говорите за сексуална експлоатация на деца. Говорите за военни и терористични нападения. Всичко това са много различни неща. Аз съм много за междудисциплинарния подход и сътрудничество, но мисля си, че това е прекомерно. Ние хвърляме в един кюб най-различни неща, само защото те се вършат в интернет. Не съм убедена, че това е добър критерий за формулиране на една единствена политика. Когато чувам, че има програмен съвет, в който работят звена по борба с киберпрестъпността и там участват представители на службата за външна дейност, то тогава искам да питам по какъв начин те са били включени в програмния съвет, в който работят полицаи. Мисля си, че трябва да сме абсолютно ясно, когато говорим за политика, трябва да сме наясно с това каква е политиката, какви са предпазните мерки, какви са целите. И след това другата страна на медала, знаем, първо задават се въпроси за други страни и правителства, които може би подкопават сигурността на информационните системи в Европейския съюз. Четохме наскоро в пресата за атаки, които според обвиненията китайското правителство е организирало срещу американската инфраструктура. Изобщо не съм убедена, че може да се установят следи, които водят към определено правителство, но интересният въпрос тук е какво ние правим, какво правят правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Ако говорим за защита на Европейския съюз от външни нападения, дали това означава, че трябва да участва Европейската служба за външна дейност или може би ние трябва да отговаряме с подобни нападения, може би ли економически нападения и защо кой ще взима решение за това. Също така стои въпрос за европейските държави, техните правителства, които незаконно шпионират собствените си граждани. Не съм много сигурна, че използвам точно терминология. Предполагам, че има тук по-добре информирани колеги, но поне в Германия, в Нидерландия се знае, че правителствата са купили незаконно шпи... Е, незаконен шпионски софтуер, за да шпионират собствените граждани. Дали не би трябвало да включим също така мерки защита на гражданите от собствените им правителства, не само от чужди правителства. Благодаря ви. Благодаря. Това, което чухме днес – не беше грешно. Но се чудя къде е новото. Ние разбрахме, че следващата война ще се води в киберпространството, но също и, и по този повод се питам, кое е новината. От 10 години поне има все доклади, колко сме изложени на опасности, колко не сме защитени от дигиталния свят. Дали това са предприятия, дали това са международни организации, национални организации, дали това са заводи, централи, болници, винаги се казва, че ако някой иска, може да открадне данни или да, да направи да нанесе други щети на тези предприятия. Сега следващата война ще се води в киберпространството. Какво се прави обаче е, в този смисъл, в този контекст? Хвърлят се много пари за скъпи анализи. Ако хората, ако тези, които искат, е, могат да го сторят, могат да го сторят и сега. Не сме ли не прибързваме ли малко да се занимаваме с всички тези теми? Може би по-скоро трябва да се занимаваме с защитата на личните данни, с защитата. Всяка година, както казах, имаш, има доклада, доклади за възможностите за кибернападения но може би ще прозвучи цинично, обаче въпреки това ще го кажа. Никой не се е сетил да саботира енергоподаването в крайна сметка. Къде имаме нужда наистина от централни проекти? Може би трябва да започнем и да работим в малки мащаби с по малки и скромни цели, вместо да се изхвърлят милиони и да се опитваме да направим нещо на, на централно равнище, което така и така не може да се направи. Thank you very much, chair. Благодаря, господин председател. Първи бележки, защото беше споменато в първото изказване на депутатите нещо свързано с това. Не смятам, че трябва да разглеждаме хакерите автоматично като престъпници. В продължение на много години някои хакери всъщност ни научиха как да гарантираме сигурността на нашите системи, когато правителствата още не знаят какво, не знаеха какво трябва да се прави. Така че не трябва да обвиняваме онези, които ни сигнализират за проблеми с сигурността и не трябва всички да ги наричаме престъпници. Разбира се, има някои лица, които с престъпна цел атакуват информационни системи, системи свързани с, функци... с инфраструктурата. И когато говорих за дейността на Европейския център за борба с киберпрестъпността, посочих, че е добре да се проучват по-добре пропуските в киберсигурността, да виждаме какво трябва да се поправи в резултат от инцидентите със сигурността. Предлаганата директива за мрежова информационна сигурност също предвижда това и бих искал да посоча няколко аспекта. Не смятам, че трябва да мислим само за уведомявания за нарушаване на сигурността и ситуации, в които вече са нанесени вреди. Смятам, че трябва също така да мислим за уязвимостта. Да мислим къде има слаби звена в системата, къде мерките за сигурност не се приемат на сериозно или не отговарят на техническите стандарти. Смятам, че може също повече да се направи за отговорността при прилагането на стандартите за сигурност. Важно е също така да се извърши обмен на информация с ЕНИСА. И ние имам вече на разположение инструменти за това. Мисля, че не трябва да мислим само за операторите на инфраструктура, трябва да мислим и за бъдещето, защото има много други системи, които не са системи на класическата инфраструктура, но също така са системи, които могат да бъдат увредени и които имат нужда от повишена степен на сигурност. Така че аз мисля, че по този начин ще се постигне напредък. И разбира се, важно е да се замислим за това, което каза Софи Интвелд. Наистина. Не трябва да попадаме в капана да хвърляме всичко в една кошница. Трябва да средоточаваме върху тези сфери, в които има реални проблеми и трябва да решаваме тези проблеми на място с добре обмислени мерки. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че е много подходящ този съвместен дебат за киберсигурността и киберпрестъпността. И бих искал да благодаря господин Пурсер, господин Артинг и господин Тимерс за техните изложения. Обаче искам да направя някои бележки, да задам един въпрос. Европейската стратегия за киберсигурност е нещо, което очевидно е необходимо. Обаче стои един наистина много широк и междудисциплинарен въпрос. Правото на комисията и правото на госпожа Крюс, госпожа Малстром и госпожа Аштан. Необходимо е да отчитаме и публичния сектор, и частния сектор. Трябва също така да отчитаме и киберпрестъпността и киберотбраната. От друга страна се казва, че е необходимо да има един общ орган на европейско ниво и се казва, че е необходимо да се провежда ежегодна конференция. Защо казвам всичко това? Казвам го във връзка с казаното господин Тимерс, защото той каза много пъти по време на своето изложение трябва, трябва, трябва. И за това искам да го попитам за всичките тези необходими дейности, включително и бюджетни искания, няма никакъв смисъл да се задават задължително за изпълнение цели, защото всичко е безплатно. Стратегията беше представена през февруари и ние не знаем какъв ще бъде бюджета, защото съветът не иска да говори за тези неща. Тоест, може би е просто това са едни приятни пожелания, едни неприятни съобщения за намерения, без да са подплатени с нищо. Европол, например, не е получил никакви средства за своя център за борба с киберпрестъпността. Така ли е? Да или не? Знам, че също въжи и за други органи. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички оратори за техните изказвания. И моят въпрос е най-вече господин Тимерс. Наистина много добре Разбирам това, което каза госпожа Интвелд за необятното поле, за което вие ни говорихте. Доста съм съгласен с него. Пакетът, който беше представен по-рано този месец от госпожа Кросо и от госпожа Аштън, създава следният проблем пред нас парламент, защото това всичко е много хубаво. И това е нещо като изпълнителните заповеди на президент Барак Обама и той побърза да ги подпише е, една такава изпълнителна заповед, е, защото още преди да се знае дали ще бъде преизбран. Да, всичко това са неща, срещу които никой не би възразил. Всички искаме да се борим срещу киберпрестъпността, обаче проблемът е, че по необходимо всяка държава Шенка и без това го прави. Затова е въпросът ми към господин Тимерс е следният. Знаем, че при изявлението си комисар Нели Кръс каза, че много държави Няма достатъчна степен на защита, нещо, което вече е достатъчно обезпокояващо и че те не се справят в борбата си с киберпрестъпността. Един от колегите ни току-що спомена, когато на 7 феврар официално се обявяваше стратегията, имаше доклад, който говореше, че фирмите са длъжни да съобщават за хакерски атаки. Това само по себе си е доста обременително. Но много е по-важно да се съобщава за слабостите в системите. Затова въпросът ми е дали при този пакет можем да сме сигурни, че се занимаваме реално с това, което хората смятат, че са сериозни киберзаплахи, и дали решаваме проблемите на държавите членки, които не могат да се справят и дали това е свързано с дейността ни в международен мащаб и дали този пакет вдъхва сигурност на хората. И накрая, ако трябва да разгледаме всичко, което е свързано с евентуалното нарушаване на основните свободи, и във връзка с пакета за опазване на личните права. Трябва много сериозно да обмислим тези аспекти, преди да започнем да правим нещо, което разбира всички искат да бъде направено, но без да забравяме за аспекта човешки права. Госпожа Файон, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всичките оратори за интересните им изложения. Ние и преди сме слушали съобщения за сериозните нападения срещу интернет системите, информационните системи. Това всичко е плашещо и няма конкретни въпроси, но тази сутрин имахме работна закуска с някои експерти по киберпрестъпността. И фактът е, че ние не говорим за престъпност, която е ограничена с границите на една държава. Това е трансгранична дейност, също така интернет се използва за пране на пари, за прехвърляне на средства, придобити по незаконен път. Също така знаем, че има фирми, които се сблъскват с проблеми, свързани с опазването на търговската тайна. Много фирми са застрашени от това търговската им тайна да бъде разкрита. Факт е, че правната уредба е много фрагментирана в тази сфера и ние имаме нужда от по-систематичен контрол, включително и за паричните потоци да проследяваме къде отиват те какво можем да направим не за да организирам бизнес. Имаме супер хакери, които не можем да установим къде се намират и кои са те, а трябва да сме много по-ефективни при установяването на това, кой извършва престъпленията. Има Център по борба с киберпрестъпността и може би въпросът ми е към вас, господин Ертинг, вие съвсем наскоро започнахте да работите в този център. Доколкото разбирам, такива звена съществуват във всички държави членки. Как се осъществява сътрудничеството? Как наистина може да постигнете обединяването на цялата информация? Предполагам, че има държави членки, които са много активни в своето сътрудничество с центъра. И как обменяте информация с, с всички органи, които имат значение, прокуратурата, полицейските органи? Um... I don't know. The fact is we need an effective regime and more system. Е, наистина важно е да се помисли как да се въведе по-системен контрол. И наистина не знам в Европейския парламент откъде да започнем, при положение, че много често ние сме поне една стъпка назад. Кой ще бъде най-добрият подход в тези условия? Вие казахте, господин Пърсер, че предсказването на бъдещето е като прогнозата за времето. Благодаря. Мисис Фаджон. Е- Благодаря. Е, това беше много интересна серия въпроси. Сега вече преминаваме към отговорите. Може би институциите, комисията или съвета бих искали нещо да добавят. Ако не, иска ли комисията или съвета да се изкаже? А ако не, ще е, минем по същия рейд с възможности да се отговори на зададените въпроси, да се... Господин Пърс, заповядайте първи. Добре, благодаря. Въпросите бяха много интересни. Ще се опитам да им отговоря в последователността, в която бяха зададени. Едното беше а, свързана с държавно спонсорство за кибератаки. Мисля, че е трудно да се а, скрият следите в киберпространството и дори най-големите експерти не знаят откъде са дошли етаките понякога. А, ние, вместо да гледаме кой извършва атаката, а, се стремим да се подготвим а, срещу подобни атаки. Това дава възможност е, да се постигне оптимална подготовка, независимо от това къде ще дой, откъде ще дойде е, атаката. Може би е, колегата Митрус ще може да ви даде по-удовлетворителен а, отговор по въпроса за заплахите. Е, истината е, че не сме готови, но това не е катастрофа. В момента а, е, има милиони етаки. А, аз най-вече е, съм запознат с, с финансовата сфера във всяка минута, във всяка секунда има някакви атаки и всъщност нашата зрялост вече е доста добра, но трябва да продължим да работим и да подобряваме нещата и това няма да се променя. Независимо от това колко добри ще станем ние, всъщност нашия противник ще бъде една крачка преди нас. Защитата на личните данни е а, нещо, което изисква от нас да не поставяме всичко в една кошница, а, когато говорим за киберсигурност. Трябва да решаваме проблемите паралелно, защото те са части от едно и също нещо. Трябва да се отчита защитата на данните е, и същевременно да има контрол върху данните. Естествено, не може да има 100% защита на данните и добра сигурност и обратно. А, така че какво правим? Ние се опитваме да намерим а, рамка, за да може да се действа отговорно и да може да имаме баланс между залавянето на лошите в кавички и защита на личните данни на хората. По кибервойната беше казано, че не сме достатъчно подготвени, защо да харчим толкова много пари. Аз обаче мога да кажа, че ние сме доста защитени. Естествено, има възможност за подобряване. Важно е как ще се срез... изразходват средствата. Центъра за борба срещу киберпрестъпността е една възможност. А, опасността е, ако изберем един фрагментиран подход, а, а, ние в ЕНИСА много време и усилия даваме на, отдаваме на разработването на нови подходи, но не като самоцелна дейност. Ние а, говорихме също така за уязвимостта. Ние го правим, много се работи, а, за проследяването на уязвимостта в частния и в държавния сектор. Позволете ми да ви кажа нещо за един парадокс в личния ми опит. Ако има решение за дадена уязвимост, не винаги може да се използва. Понякога решението създава много повече проблеми, отколкото самата уязвимост, защото може да се разработват решения за различни публики, образно казано. Преди 15 години аз разработих една система, която беше, която се наричаше Trusting Computer Base. Това е една система, която беше разработвана и в Штатите, и когато започнахме да използваме приложенията, те просто не сработиха, защото те бяха предназначени за а, уязвимостите в системата. А, когато а, разглеждаме уязвимостите, трябва това да го правим в неразривно единство с, с обучаването на специалистите, за да може да се извърши този деликатен акт на балансиране. Необходимо е мултидисциплинарност, това е малко а, противоречиво на правилото да не се слага всичко в една кошница. Трябва обаче винаги да се отчитат общите елементи и да се използват успешно. Това е един много добър компромис, ако погледнете системата за киберсигурност. Там нещата са а, съчетани. Знаем ли какво прави? Мисля, че да. Знаем къде трябва да се направи повече. Естествено има проблем с бюджет, естествено има проблем с ресурсите и, и ние не всичко можем да промери, променим. А, в економическа криза сме, всички плачат за много пари, но а, постиженията ни се увеличават. Естествено, ще трябва да се влагат все повече и повече пари, а, за да се отговори на новите предизвикателства, не за да станем ние най-добрите и най-прекрасните. Трябва да инвестираме. Това е сигурно. И накрая беше зададен въпрос за конфликта с основните права. Винаги говорим по този въпрос. Не винаги решенията са напълно правилни, но всичко трябва да отговаря на основните права. Това е валидно и за колегите. времено обаче мисля, че общо зато добре се справяме. Трябва да се справяме дори още повече, но ни е необходимо време, за да догоним тъй като процесите и инструментите не са най-доброто, което а, желаем. И накрая суперхакерите, които не можем да проследим, мисля, че няма нищо ново в това, нищо, което да е безумно а, заплашващо, но това, което можем да направим е да поддържаме оптимален баланс. Така че моето послание е, че нещата не са чак толкова лоши, колкото изглеждат. Да, трябва да увеличим бюджета, да, трябва да увеличим ресурсите, но стратегията е стъпка в правилната посока. И нека да проследим и да видим какви ще бъдат резултатите. Благодаря, господин Пърсър. Господин Ертинг, е, вие имате е, сега ваш ред. Аз ще продължа. Трябва да говорим е, стратегия и да използваме стратегията за сигурността. За съжаление, няма да съм в състояние да ви дам подробности по този въпрос, защото това не е част от правомощията ни, ние се занимаваме по-скоро с престъпността. Ние следим подобни етаки. Проблема в интернет е, че се използват едни и същи техники, а, за да се нарушава системата, независимо от това дали се прави за да се откраднат пари или за някакво друго престъпление. Но ние продължаваме да следим казвам това в отговор на въпроса за дали всичко може да се сложи в една кошница. Има някои а, сиви зони, в които а, не а, всички имаме познания. Престъпниците, използват едни и същи начини за проникване в системата, независимо от това къде се работи. Аз всъщност се занимавам само с престъпността. Така сме програмирани, не се занимаваме повече с престъпност, но може би ще трябва да се намесим понякога и в така наречените сиви зони питате какво прави Европейската служба за външна дейност в ръководния орган. Те искаха да бъдат включени, защото ние направихме оценка откъде идват заплахите. А, ние казахме от е, Европа, от е, Африка, от Балканите и така нататък и те съответно определят бюджетите. Една дама зададе въпроса, ние не можем да се борим непременно с всичко, но какво можем да направим тогава, когато има проникване в а, малко предприятие. Ние подобряваме защитата, а, идентифицираме престъпниците, за да ги хвърлим в затвора. Това са хора, които или крадат данни, или заличават, и сриват информация, която вече с, с създадена. В реалния свят има така наречените хакери с а, цилиндри, а, които с черни шапки, а, ние не винаги можем да извършваме собствени изследвания, взимаме някои данни от държавите членки и искам да използвам възможността да кажа, че имаме много а, силна система за защита на данните в Европол, в, а, която е много по-добра, отколкото да кажем в моята държава Дания, макар че Дания не е бананова република. А, нещата се следят много добре. А, очакваме 10 е, нови инспектора от съвместния надзорен орган да дойде да помогне в надзора. Нямаме пари в, в е, Европол за центъра. Това, което аз е, искам да кажа, че просто бюджета, съществуващия бюджет е изцеден до края е, и за да може да имаме количествен и качествен напредък. Виждам, е, както казвате, че има светлина в тунела и стискам палци. Това наистина да е така. Госпожо Файон, имаме наистина много добри престъпници. Хората в затворите са глупавите престъпници, а тия, които още не са в затворите, са умните. И в киберпрестъпността това може би ще бъде проблема. Просто обаче ние трябва да си вършим работата по-добре и съм съгласен с Тивчен. не сме чак толкова лоши. Много полицейски организации изграждат капацитет и познания в сфери, в които няма а, организирана престъпност. И когато има економически ограничения, има една тенденция, където има повече служители, свръхработна заетост, има повече престъпност. И трябва да се установи, трябва да се признае, че в Европейския съюз има системи, има държави с добра система, например Обединеното кралство, в други държави системата е лоша. Именно за това е необходима колективна солидарност, за да се помогне на тези държави, защото всички ние трябва да бъдем по-добри, защото веригата е толкова силна, колкото най-слабото е звено. Ни, има добри хакери, които използват а, мрежата, за да крадат пари. Има а, кражби в компютрите, а, които. 3% от заразените плащат. Това са стотици милиони евро. Банките а, не продават, просто плащат и плащат тайно. Например, има онлайн а, кредитни измами, в които изобщо няма кредитна карта. Тук се губят милиард и половина евро в Европейския съюз. Това се а, прехвърля също така в мобилните системи за плащане и в новите системи, например, като Венир, Bluetooth, начина по който да се плаща. Работим ли по тези проблеми? Да, работим. Имаме служител с връзка от Европол и Евроюст. Имаме служител за връзка и с Интерпол, и с ЕНИС. Може би ще имаме частично връзка и с сепъл и може би полицията работи по-добре тогава, когато а, ние защищаваме информацията, но а, съществува а, вече убеденост, че трябва да обменяме и да споделяме информация. Благодаря, господин Ертин. Господин Тимер си имате думата от името на Европейската комисия. Позволете ми да отговоря на няколко въпроса едновременно. Единия беше какъв е нашия анализ, откъде започнахме и какво искаме да постигнем. Например, въпроса за естеството на това, което се случва на място, част от анализа, който се извършва от Ениси от Европол. Чухме вече а, степента на подготвеност, анализа на подготвеността на държавите членки, но и на частния сектор. Направихме много анализи, обединихме елементи от различни проучвания, така че някои от тези неща могат да бъдат намерени в доклада за оценката на въздействието. Ние задавахме въпроси на държавите членки до каква степен сте готови да имате план за борба с различни инциденти. Видяхме как държавите членки са групирани според естеството и степента на подготвеността им. Това е информацията, която може да е малко по-подробна. Нещата се променят, има и публични консултации. Важното е, че на нас ни липсва информация, например, какви са а, числата свързани с, с загубите от киберпрестъпност. Чуваме ми за 1 милион, 60 милиона, 700 милиона различни числа хвърчат във въздуха. Е, също така има недостиг на съобщаването и на анализа. Виждаме, че проблемите са взаимно свързани и те трябва да се разглеждат не късогледо, а може би от от, предишни, от предишния горчив опит сме заключили, че трябва да се че трябва да се работи по недостатъчното ниво на готовност и подготвеност, за да се реагира, така че общите цели на стратегията се формулират в самата стратегия, а именно, че трябва да се запази онлайн средата и това ще бъде от полза на всички. Обединяваме ли твърде много неща? Не, според нас, ние трябва да обединим различните предизвикателства, интереси и заинтересовани лица в обща стратегия, но това не означава, че не фокусираме вниманието си на конкретни неща. Имаме общ анализ, но трябва да се насочим към определени приоритети, по които можем да постигнем напредък. Примера, който дадох днес, е да се предложи тази директива за мрежова информационна сигурност. Там е съвсем ясно какво се иска, например, с прилагането на различните модалности. Валиден въпрос, който можете да зададете, какво може да се направи с интерфейса между различните сфери на престъпността, на международната политика и така нататък. Това е изрично дефинирано в директивата до известна степен е, тук има още неща, които трябва да се разработват в стратегията. На редица места има призиви, изрични призове за обмяна на информация, на поддържащи и подкрепящи действия, публични платформи трябва да работим по това сътрудничество между частния и държавния сектор, което на този етап е недостатъчно да се установи а, също така начина по който работим в сферата на превенцията. Значи фокус, дефиниране на интерфейс и създаване на защитни механизми. Това е един съвместен подход, тъй като и това е естеството на проблема. Сами ли сме? Не. А, това се случва по целия свят. Ако погледнете стратегията, която се разработва в Штатите, елемента, който е различен, е, че се говори за кибервойна, киберпрестъпление. Това не е част от стратегията, която предлагаме тук. Но има много елементи, които са общи и виждаме, че и в Штатите проблема се решава от различни посоки. В много държави членки има сътрудничество между някои министерства, което или съществува, или в момента се разработва, защото трябва да се работи а, по а, инциденти, а, Никога не се знае дали един инцидент е само киберинцидент или има физически а, аспект. Именно за това, а, това се случва в редица държави членки. Така че дори да е много трудно, ще трябва да имаме съвместни подходи, които ще бъдат ясно целенасочени, с ясно дефиниране на интерфейсите и със създаване на защитни механизми. Трябва също така да подчертая, че стратегията не се отнаси само за въвеждането на законодателни мерки, става дума и за действията, които могат да предприемат хората, какво могат хората сами да направят, дали има достатъчно ниво на управление на риска. Всичко това е отразено в стратегията това свързано с изграждането на възможности, на действията, които се предприемат. През октомври заедно с ЕНИСА беше организиран месец на информираността по заплахите. Ще работим и с частния сектор така че стратегията съдържа редица елементи, по които вече се действа и се призовават отделните лица, отделни хора, които са засегнати от кибер предизвикателства да реагират и да се информират. А сега като разглеждаме малко по-задълбочено известни аспекти на директивата, в директивата много ясно се казва, че тези въздействия са не само върху държавния сектор, но и в частния сектор. Е, е, ние говорим за разработването на подхода за управление на риска, за развитието на въпросите на защитата на данните, ефикасни форми на докладване на инциденти и съответно да се разгледа възможността за отговорността трябва ли други да следват директивата? А, в щатите включват химическата промишленост в тази сфера. Ние не го правим. Трябва ли да се предостави хардуер и софтуер? Определено трябва да се разработват стандарти за предоставяне на решения от добро качество на пазара. Може ли да решим всички проблеми? Не, не непременно. Ще бъде необходимо научна разбо... развойна стейност. Подкрепям това, което казва Стив за сигурността и за а, защитата на личните данни, може би не винаги трябва да поддържаме сегашното ниво а, и да го прехвърляме автоматично за бъдещи периоди. Би трябвало да се подчертае, че защитата на данните е много ясно и изрично описано в директивата и трябва също така да се работи за създаване на защитни механизми и накрая, може би, тъй като нямаме много време, има ли достатъчно ресурси? Да, има ресурси на различни места, в различните агенции, техния състав, подкрепата за проектите а, не може да се мине и без значителни ресурси от частния сектор. Стратегията 2020 година е важно средство, също така Connecting Europe. Имаме ли достатъчни ресурси? Трудно е в Европа да се определи размера на ресурсите, които се използват, защото на национално равнище много неща се правят и не чак толкова лесно. Не може да се обедини всичко на европейско равнище, но конкретна сфера а, за действие е уменията, не само академичните умения, но и на средно равнище, а, например, умения за ИКТ сигурност. И аз мисля в този контекст за различните доклади, които може да прочетете. От друга страна, може да кажете, ми е интересно, ако говорим за цифрови умения. Преди няколко години а, се попитахме защо имаме толкова малко специалисти. Ами защото преди 10 години хората не са а, осъзнавали киберпрестъпността, киберсигурността и а, не е имало търсене за подобни специалисти, така че това е нещо, което можем да насочим вниманието. Three, благодаря. Благодаря за всичките тези три презентации. Ние високо оценяваме вашите усилия. И аз съм сигурен, че изразявам чувствата на колегите. Това беше една много интересна сесия и то не само защото презентациите бяха много задълбочени и много информативни. Всяка от презентациите беше много интересна, но също така и ангажимента, който показахте – беше впечатляваща. Естествено, предстои работа в нашата комисия по тези въпроси. И киберпрестъпността ще бъде постоянна тема в нашия дневен ред. Благодаря ви. С интерес изслушахме вашите презентации. Благодаря, че дойдохте. Завършваме с тези презентации точно на време. И сега се насочваме към следващата точка, в която става дума за защита на неприкосновеността на личните данни в облака. Благодаря ви още веднъж. Now, as I said, we, we move on to point number 13, which also concerns privacy. Точка 13 защитата на личните данни в облака против киберпрестъпността. Това е представене на проучване от господин Бауден и професор Титер Биго. Добре дошли. Моля, елате на подиума. we are here to attend the uh, discussion of the study conducted by a team led by both И така, това е проучване, направено от един екип, който е ръководен от господин Боден и професор Биго, Център за европейски политически проучвания, който е юрист, който е частен адвокат. Те ще ни представят основните заключения, които ще са от интерес за нашата комисия. Предлагам 20 минути за презентация, след което ще имаме възможност за дискусия. Защото Имаме на разположение 45 минути за тази тема. След това трябва да говорим за изчисленията в облак. Това е доклад на Джудит Серджентини. И така, думата има господин Пико. So we, we have done uh, this not ние направихме тази презентация за Европейския парламент. Съглавието е борба с киберпрестъпността и защита на личните данни. Трябва да кажа, това е интердисциплинарна перспектива. Екипът е, включваше най-различни компетентности, юристи, експерти, технически експерти. Е, това е технически, е, технически въпрос, но той не е неразбираем. Трябва да не резервираме този въпрос само за експерти. Основният, големият въпрос е ясен, по-ясен отколкото изглежда. Политиката не бива да се заробва в политически подробно, в е, технически подробности. Това, което е важно и това, което ще се опитам да направя е да ви дам един общ преглед и няколко определени фокуса, акценти. Най-напред, дали киберпрестъпността се увеличила? На второ място, контрола на нашите данни, правните аспекти по отношение на правата на защита на личните данни, защото има противоречие между националните законодателства и правата на гражданите в Европа. На следващо място юрисдикцията и отговорностите и трансфера на, дати към трет, на данни към трети страни. Ако погледнем границите на киберпрестъпността и връзката с изчисленията в облак, трябва да кажем, че тези граници са много размити. Но не бива всичко да етикетираме по един начин. Има елементи, които много се различават. Например, отбраната, разузнаването, е, политиките за борба с е, престъпността и различните престъпления, свързани с банкирането. Всички тези области имат своите проблеми. Ако погледнем списъка на включващи е, кибер е, киберсаботажа, киберпрестъпността, кибератаките, виждаме, че общото е, че всички те се е, случват в киберпространството. Но каква е перспективата на хората, които пишат законодателството? А когато сте за юрист, например, а, вие пишете текста, но ресурсите които, ресурсите, които ползвате, са различни и компетенциите са различни. Много е важно да се разбере. Сложно е, трудно е да се работи, защото Киберпространството не се изчерпва само с този термин. Изчисленията в облак имат своите характеристики. Рядко е, това е тема, с която хората се занимават. Е, тук се включват традиционните рискове на киберпространството, но има и специфични рискове. Кои са тези специфични рискове? За тях ще говоря малко по-късно. Естествено, има и други елементи, които се отнасят до ролята на европейските мрежи и на е, европейските агенции, като Европол, например. Ясно е, че мисиите и дефинициите трябва да се дефинират ясно. Да е, се събират просто елементи на дефиниции, това не е добре. Ако нямаме ясни дефиниции на отговорностите, тогава вместо да създадем нещо продуктивно, някакво сътрудничество, ще създадем напрежение. Затова този въпрос е централен. Ако погледнем киберпрестъпността, имаме два проблема. Единият е страхът и друго, друго, другият елемент са разходите. Киберпрестъпността се отнася до различни видове престъпления, това вече бе казано от преждеговорившите. Това, което аз искам да кажа е, че естествено киберпрестъпността е феномен и има много външни, силни външни фактори. Но това са дейности. Но какви са дейностите, които са важни тук? Това е, например, скама. Скама, е спама, идва с имейлите. Разходите, които са изчислени, от, които са на са, тен, е, са 10 пенса на носител. Но ако вземем предвид и проникването през различните огнени стени и вирус, антивирусни програми, е, тази сума нараства на 60 фунда. Добре, този страх е ясно определен. И е правилно, че трябва да се занимаваме с киберпрестъпленията. Има обаче акценти, които са по-важни и такива, които не са толкова важни. Имаме нужда от превентивна аргументация. Но това са нещата, които са отразени в медиите. Какво обаче не е отразено? Това е предизвикателството за опазването на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Предизвикателството е подценено. Това е най-важният проблем, когато имаме дискусия между експерти. Правният модел за трансфер на данни е вече на 40 години и е доста остарял. Правата на гражданите в Европейския съюз в този смисъл са поставени под въпрос. Какъв е рискът? Рискът е за потребителите. Операторите на облака могат да злоупотребят с данните, с които разполагат, които са запазени на, на техните сървъри. Това е една сложна мрежа между частни юридически лица, отделни юридически лица. Това са данните. И въпросът за данните е изключително важен. Защитата трябва да е гарантирана, защитата трябва да е приоритет. Защо това обаче не се случва? Защото отново се поставя избора дали да се съсредоточим върху киберпрестъпността. Тук дискусията се води на национално равнище, отбрана, полиция или пък трябва да се съсредоточим върху перспективата на гражданите. И тук може да видите перс, два, двете перспективи, двете перспективи, които са една срещу друга, когато се анализират отношенията с, на компаниите отвън и отвътре. Каква е, какво е външното състояние и вътрешното състояние. Основното е тук, че повечето агенции искат нещо, което е много ясно, т.е. иска се глобална регулация на интернета. Чрез една подобна регулация ще има една обща стратегия, която няма да е само национална или европейска, ще е глобална. И по този начин ще е ясно каква е сърцевината на дискусията. Ако погледнем местонахождението на IP адреси и кибер и происхода на киберпрестъпността ще видим и връзката с а, изчисленията в облака. Тук става дума за асоциация на лични IP адреси. Ето тук може да започнем да решаваме проблемите. Това е поне една от възможност, възможностите за решаването на проблемите, може би най-общата, най-генералната възможност. Естествено обаче от тук проистичат много трудности, защото отношенията между частните компании държавната система, това е, системи, въпросът тук и ключовата дума е оперативната съвместимост и то оперативната съвместимост между всички интернетни системи. Сега въпроса с изчисленията в облак трябва да е един от елементите на всички дискусии. Защо? Защото е, тук става въпрос за загуба на данни и за защита на данните. Много е рядко терминологията, понятието европейски гражданин, това понятие трябва да е в сърцевината на тази дискусия. Къде е индивида, когато се говори по тези въпроси? Ние се съсредоточаваме върху този аспект. Съсредоточаваме се върху индивида като гражданин, като лице, а не като потребител. И това е перспективата, която всички заинтересовани страни трябва да осветлят. Имаме този, поставяме акцента върху сигурността, националната сигурност, киберпрестъпността. Добре, но а, това са приоритети, но но трябва да има и е, другия приоритет индивидуалността, индиви, индивида. Ако искаме да защитим гражданина от е, загуба на данни, то нещата много се променят. Това е един съвсем различен друг дневен ред. Искам да приключа с следното. Личните данни, как се обработват те и от кого могат да се обработват те? Кой има право да контролира обработването на тези данни? И въпрос остава отворен за третите страни, на какви са критериите, когато тези данни се обработват от трети страни. Благодаря. So... Благодаря ви за това, че толкова ясно изложихте междудисциплинарните проблеми, но аз бих искал да средоча върху един конкретен аспект във вашия доклад. Може би би било полезно да помислим за категориите на дисциплини, с които се занимаваме, когато говорим за киберпрестъпността. Разбира се, няма тук да обсъждаме пакета за киберсигурността, ще обсъждаме доклада на Европейския парламент. Но бихме искали също така да разгледаме този пакет в контекста на нашата работа. Обаче, когато говорим за киберпрестъпността, разбира се, винаги отчитаме и аспекта национална сигурност, нещо, което е деликатен въпрос. Но също така има и въпрос за разузнавателните данни, събирани от трети страни. Мисля, че трябва да осъзнаем, че националната сигурност е правомощията на държавите членки. Това е по силата на договора. Обаче абсолютно е целесообразно и разумно за европейските институции, включително Европейския парламент, да обмислят въпроса за свободите на гражданите от дейността, разнователната дейност на трети страни. И това ще бъде изцяло в съответствие с европейското законодателство да се отчита този аспект гражданските свободи. Можем ли да се върнем към този слайд? Да, благодаря ви. Отляво виждате един модерен център за събиране и съхраняване на данни, а в дясно виждате снимка на една стая в един комутационен далеко съобщителен център в Сан-Франциско през 2003 година. Аз ще говоря основно за въпроса. Дали съществуват стаи, като тази дясно, в центрове за събиране на данни, като този показан ляво. Когато говорим за компютърни дейности в облак, обикновено ние мислим за едно място, където се съхраняват мейли снимки. Ние мислим като потребители. Обаче и бизнеса, и правителствата придават много по-голямо значение на тези компютърни дейности, защото допреди скоро правителствата и частните фирми, когато обработваха данни на европейски граждани, те го правиха на компютри и сървери, които се намираха на територията на Европейския съюз. Обаче въпросът с компютърните дейности в облак означава, че в един момент може изцяло да прехвърляни всички данни в облаци, не само за съхранява, но и за обработка най-вече. Това позволява да се използват хиляди компютри в един момент и те ще работят по различни проблеми в един същ момент. Нещо, което е много по-важно и перспективно, отколкото само съхраняване на данни в облак. Бих искал да се върна към историята и към една конкретна страна. Разбира се, става дума за САЩ и фактът е, че САЩ има огромен капацитет за компютърни дейност в облак и що се отнася до хардвер и до софтуер. През 2003 година един техник, който работеше в центъра на AT&T в Сан-Франциско, установи, че има една тайна стая в комутационния център, в която се разделяха оптичните кабели, които носиха информ... информация от западното към източното крайбрежие. И там имаше високотехнологично оборудване за анализиране на целия трафик на данни и отклоняване на някои данни след анализа към Агенцията за сигурност на САЩ. Всъщност историята избухна след публикация в Нью Йорк Таймс през 2005 година. Няколко души подадоха сигнал за тревога. Те бяха в ФБР и в Националната агенция за сигурност и те привлякоха вниманието на медиите към незаконния надзор върху американските граждани. През 2007 година, поради обществения дебат, тези дейности бяха легализирани чрез акта, който е известен като закон да защитим Америка. Това създаде нова парадигма, а именно позволяваща да събира всякакви данни, които да се анализират по-късно. И в момента законодателството на САЩ предвижда специални мерки за защита, специални средства за защита за американските граждани, за което ще говоря по-късно. Тоест, основно противоречията бяха свързани с възможността или по-скоро контрола на САЩ върху гражданите и постоянно пребиваващите в САЩ. През 2008 година, малко преди Барак Обама да бъде избран за президент, този проблем между двете основни партии беше решен чрез приемане на отделен закон, който беше окончателно прият през 2009 година. Ще се спра върху член 1881а законодателството урежда дейностите на САЩ и извън САЩ и дава пълно и безусловно оправомощаване в рамките на една година да се събират данни, включително и за гражданите на САЩ и предвижда всичко това да се прави пълна тайна. Предвиждат се и санкции, закон. Казва, че това трябва да се прави в съответствие с четвъртата поправка към Конституцията на САЩ, която защитава неприкосновеността на личния живот. Обаче трябва да обмислим какво се подразбира под чуждестранна разузнавателна информация, която се визира в този закон. Тук става дума за саботаж, за тероризъм, за сериозни престъпления, нещо, което бихме очаквали. Но също така това понятие включва информация за политически организации в страни извън САЩ и дори за чуждестранни територии, които са от интерес за САЩ. И разбира се, това означава, че дефиницията е прекалено широка. И ако сравним това с националното законодателство на държавите членки на Европейския съюз, ще видим, че няма нищо, което да наподобява този изключително широк мандат за чисто политически надзор и наблюдение. В това законодателство за първ път съчетават три елемента, които преди това са съдържали в различни законови актове, но за първ път те бяха съчетани в един акт през 2008 година. Първо, че се визират данни, свързани с лица, които не са граждани на САЩ, които живеят извън САЩ. Второ, визират се компютърни услуги, извършени на разстояние, т.е. това включва и услуги в облак. И това означава, че са обхванати не само далеко съобщителни компании, като ATT, но също така и доставчици, като Google и Microsoft, и те могат да получат указания да спазват това законодателство. Тоест това означава, че ако се използва шифроване, на данните ви, които отиват в облака. Това всъщност означава, че вашите данни изобщо не са защитени, защото има разрешение тези данни да бъдат дешифрирани, когато те се обработват. И това означава, че в облак се извършва успоредна обработка на данни. Това дори не е свързано с престъпността или националната сигурност в чистия смисъл. Това може да бъде чисто политически акт, насочен към граждани от други страни и дори други страни като цяло. Може би до някъде утешително е изричното позоваване на четвърта поправка към Конституцията и в мисията на САЩ към Европейския съюз – беше казано, че материалите от Европейския съюз не се разглеждат. И САЩ пазиха абсолютно мълчание по тези въпроси. Така че се оказа, на отделни парченца стана ясно, че четвъртата поправка не дава никаква защита на граждани на страни различни от САЩ, пребиваващи извън САЩ. Това означава също така, че ако дан на европейски граждани отиват в облак, който подлежи на регламентация от законодателството на САЩ, потенциално може да има сериозна, сериозно нарушаване на неприкосновеността на личния живот на европейските граждани. Този слайд цели да се каже, че ако установите техническите възможности на компютърна дейност в облак за успоредна обработка, това дава стимули за държави, които искат системно да извършват надзор, възможност и стимул да се обръщат към Microsoft и към Google и да поискат в софтуера на тези доставчици да се вградят компоненти, които позволяват да се извършва надзор в огромен мащаб при обработка на данни в облак. Този слайд посочва, че не говорим за молба за данни, не говорим за органи на защита на данни или за това, което се обсъжда във връзка с, с закона за патриотизма – не става дума дори за инструменти за достъп до данни. Не, става дума за непрекъснат масов надзор и наблюдение на данни в цялостните потоци от данни. През 2006 година тази диаграма беше разработена от Американския съюз за граждански свободи, тъй като случаят в Сан-Франциско далеч не беше единствен. Това е типично за цялостната инфраструктура на обработването на данни в САЩ. И тук има опасност от това, че създаде линия мъжино в киберпространството. Ви, разбира се, водите подробни преговори за такива актове, като споразумение с САЩ за SWIFT и за списъците с данните на пътниците. Обаче може да се води масиран надзор в момента, в който тези данни се обработват в облак. И наистина в законодателството това не беше отразено до преди година и половина. През юни миналата година член 29, работна група по член 29 публикува своето становище по компютърните услуги в облак. И в становище се говореше за прилагането на закона и се посочва, че е необходимо да се гарантира това, че споразуменията за съвместно обработване и обмен на данни да се разглеждат по-скоро като изключение. Обаче предлаганото решение, според мен, подлежи на сериозна критика. Нямам време защо точно това не е подходящо решение, но наистина правното решение, предлагано от тази работна група, не е никакво решение. По Обезпокояващо е това, че в пакета за защита на данни имаме въвеждането на понятието задължителни корпоративни или вътрешнофирмени правила за обработване на данни. Като цяло това е правен механизъм, който беше специално замислен между частния сектор и орган защита на данни, за да се легитимира прехвърлянето на лични данни в облаци. И когато видим какво гласи становището на работната група по член 29, нещата стават още обезпокояващи. Тоест вече има вградени вратички. Ако видим малкия, дребния шрифт, извинете, в член 29, то ще видим, че се предвижда и се позволява прилагането на такива закони, като акта за патриотизма на САЩ и друго законодателство на САЩ. Нещо, което в момента не отговаря на сегашната формулировка на законодателство на Европейския съюз защита на личните данни. Да, разбира се, има едни по-общи обсъждания в сферата на правоприлагане. Тези обсъждания се водят между Европейския съюз и САЩ. Това е отразено също в неофициалния документ на Европейската комисия. Обаче основното за САЩ е тези обсъждания и споразумението Шапка да не препятстват прехвърлянето на данни в облак. Така че дори това споразумение шапка няма да реши проблемите. И така, за да обобщя това, което казах, имаме една ситуация, в, която ето надзорът в облак може да обхване всички данни от Европейския съюз. Разбира се, този парламент знае за делото Ешелон и ставаше дума точно за надзор на съобщенията. А може да се извършва надзор върху всички европейски данни, които се обработват в облак. И шифрирането на данни абсолютно е безсмислено, защото в е, облак могат да се обработват само данни, които подлежат на дешифриране. Тоест, ако данните се дешифрират, вече те не са защитени. И също така надзор от трети страни, от чуждестранни правителства, предизвиква още повече въпроси, отколкото надзора от европейски правителства. Най-малкото, защото не се прилага хартата за основни права. Неприятната истина е, че масовият надзор на политически данни или на данни за политически цели от 2008 година е законно нещо в американско законодателство и 4 години никой не го е забелязал. Нито Европейската комисия, нито Европейския орган защита на данни, никой не го забелязва. Това е просто шокиращо. Освен това установихме, че във формулирането на регламента защита на данните се предвиждат вратички, които вече са вградени в това законодателство от органи защита на данни, които по идея ви трябва да ни защитават. И ако вие следите какво става в Твитър, по съобщенията в пресата, вие ще видите, че европейското обществено мнение е в ужас. Хората не могат да разберат как целият механизъм за защита на данни стигна до състояние, в което се позволяват подобни неща. Моля да ме извините за това, че говорих малко дълго, но се надявам, че ще можем да обсъдим тези въпроси. Много ви благодаря. Благодаря на господин Бода, на професор Биго. Все още имаме малко време, за да проведем обсъждане. Колеги, дали имате конкретни въпроси и желание да се изкажете? Госпожа Аргентини, да, заповядайте. Госпожа Интрат, разбира се, вие също имате думата. Благодаря, господин председател. Само ще кажа нещо във връзка с второто изложение, защото първото съвпадаше до голяма степен с това, което казах по киберпрестъпността. До голяма степен виждам съгласие с с господин Биго. Аз още през 2007 година поставих парламента официално въпроса за законодателството на САЩ и бях ужасена, както и, вас, както и ви бяхте ужасени от това, че никой не реагира на това. Дали бихме били толкова доволни и спокойни, ако това не беше САЩ, а Китай? А, мисля, че в Китай дори няма нужда от приемно законодателство, за да се правят подобни неща. И освен това има достатъчно фирми, които имат достатъчен капацитет за това в Китай, пък и други страни също съм сигурна имат голям интерес от извършване на подобна дейност. Бих искала да подчертая това, че проблемът не е технически. Облакът вече съществува и работи. Проблемът обаче е юридически, това е проблем с юрисдикцията. Защото дори ако ставаше дума за архивите на Google, за статии в преста посветение на модата, така или иначе, ако в САЩ се реши, че данните събрани на европейска територия подпадат под юрисдикцията на САЩ поради тяхната собствена дефиниция на юрисдикцията, да, ние можем да се оплакваме за САЩ или за Китай или за Русия или за която и да било друга страна, която го прави. Обаче реалният проблем е в Европа. Ние привлякохме вниманието на Европейската комисия към това, дори не веднъж, много пъти. Още през 2007 година зададох този въпрос към комисията и преди това поставихме този въпрос пред Европейската комисия. Европейската комисия мълчи и се прави, че нищо не забелязва. Може би те се страхуват от сблъсък с САЩ или може би просто не знаят как да подходят към въпроса. Европейската комисия твърди, че проблем ще бъде решен с влизането в сила нови регламент. Не, това няма да стане. Реалният, истинският проблем е, че Европейската комисия и европейските правителства не отстояват интересите на европейските граждани. И актът за патриотизма, и ние поставихме този въпрос и пред правителството на Нидерландия, предполагам, че други страни се поставил този въпрос, поради този закон за патриотизма, известен като Patriot Act на английски, фирмата, която произвежда нидерландски паспорти, които включват отпечатъци на пръсти, пръстови отпечатъци на нидерландски граждани. Тези данни са достъпни на компетентните органи в САЩ, без никакви ограничения. Сега ние създаваме система за регистрация на здравни картони и не е изненадващо, че фирмата, която ще работи по тази система, е също така оперира в САЩ и съответно подпада под силата и под обхвата на този закон за патриотизма. И се радвам, че най-сетне някой в Европейската комисия възнамерява сериозно да се вземе с този въпрос и да реагира на всички тези проблеми, защото това е необходимо. Не може комисията да си мълчи по този въпрос и много се радвам, че събрахте толкова много материал и че искате те да отговорят. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Аргентини има думата. Благодаря, господин председател. Само един въпрос. Ще се върна по-късно по въпроса за а, изчисленията в облак. Господин Болден, аз ви чух да говорите, че директивата за защита на личните данни не попълва празнотите, можете ли да бъдете малко по-прецизен, тъй като срок за внасянето на изменения наближава. Госпожа Ромева, благодаря, господин председател обясненията, които ни бяха предоставени, всеки път, когато се говори за изчисляване в облак, това е един една темата Бу, не знаем къде се намират тези данни, <clears throat> но ситуацията е проста, според обясненията, които чухме днес. Няма интерес в Европа да се задълбочи въпроса. Никой не се интересува от този въпрос. Може би това е един погрешен подход, защото непрекъснато говорим за а, киберпрестъпност тогава, когато се предоставя данни, това става със съгласие. Естествено има проблем за киберпрестъпността, но тук говорим за нещо значително по-дълбоко. Нашата комисия тук избягва това. Има е един пакет за защита на данни, в която се включва и изчислението в облак. В облак. Ако си дадем архивите, това изисква също така съгласие. Вие ни предоставихте информация, защото физически тази информация може да се намери в Съединените щати и трябва да се занимаем с този проблем, тъй като става дума за международно право и комисията трябва да се занимава с този въпрос, независимо от това. И трябва също така да се повдигне въпроса и за информационна дейност в облак. И сега е, необходимо е да въведем някои спешни елементи, защото тук говорим за това да се качат данни и така нататък. Ако давам обаче тези данни на трети държави, които имат контрол, може ли да се установят някои спешни въпроси, които би трябвало да разгледаме? И искам да ви благодаря за работата, която сте извършили. Не виждам други ръце вдигнати, казва председателя. Е, първо, господин Диго или може би господин Болден, имате думата. Благодаря за въпросите. Първо, Искам да благодаря на Софи Интфелд за работата си в тази сфера. Доколкото знам, тя работи много по-дълго в тази сфера от други евродепутати. Нещо съвсем а, а, дребно. А, закона за изменението Файзер няма нищо общо с закона за патриотизма. Това, което се опитах да кажа, е, че закона за изменението Файсер не е пренебрегнат, но толкова по-зле за вас, ако не сте граждани на САЩ. По въпроса за крайния срок на измененията и какво може да се направи този въпрос на страница 48 от доклада правим известни препоръки. Първото е, че трябва да прилагаме съществуващите дерогации, които дават възможност за прехвърляне на данни извън платформите за ем, изчисление в облак. Това е много важно, защото прехвърлянето по съществуващите системи за изключения не дава възможност да се използва изменението Pfizer. Много от данните а, всъщност се появиха само през последната година и а, трябва съвсем ясно да кажем, че а, приложимостта на Pfizer за изчисление в, облак, в облак е голям проблем. Нещо друго, необходимо ми са много по- интензивни научни изследвания. Твърде малко хора в Европа са чели и анализирали ситуацията не само с законодателството на щатите, но и на други държави, които ще бъдат много важни в сферата на изчислението в облак. Мога от една страна да ви цитирам активно работещи учени. Всъщност по една много голяма случайност ние можахме да ви представим данните днес. И третата препоръка, която правим е, че трябва да има предупреждение за гражданите на Европа, че тогава, когато те влагат данните си в облак, съществува риск техните политически дейности да бъдат наблюдавани по причини, които не са оправдаеми по европейското законодателство. И може би най-добрата система за защита на личните данни се намира в Шледвих Холштайн, в, Холштайн, в Германия и те предлагат гражданите на Европейския съюз да получават предупреждения за подобни опасности, свързани с облака. И а, също така а, няма правна защита, няма правна и техническа гаранция, която може да се даде срещу тези оператори, които могат да работят в една централа на AT&T в Америка. И всъщност ще може да се види дали подобни разкрития на данни се случват в Съединените щати ние правим препоръки да се разработи една европейска индустриална политика за изчисление в облак, да се прегледа софтуера, който да бъде безплатен и мисля, че ако се до 2020 година 50% от изчисленията трябва да бъдат направени в облак. Това е във връзка с политиката на е, Европейския съюз в тази сфера. За мен е странно, че този аспект е пренебрегнат в политиката на Европейската комисия. Председателя професор Биго има думата. И аз искам да кажа още нещо, тъй като говорим за отношенията между държавите, но европейските граждани просто нямат избора, ако да кажем дадена компания реши да влезе в облака. Следователно е много важно отделните лица да получават предупреждения, а компаниите, които правят това за по-добро управление на печалбите, също така трябва да разбират какво правят и да го разберат по-добре от, от европейските граждани. Това е много важно за компаниите. Това беше съвсем ясно, казва председателя, и ако няма други кръстосани разпити, преминаваме към следващата точка. Отново в тази сфера продължаваме с точка 14 и ще разгледаме оползотворяването на потенциала на изчисляването в облак в Европа. Това е на госпожа Юдит Саргентини, но преди това искаме да благодарим на професор Бейго и на господин Болтен за тяхното присъствие тук. И сега вие сте наред, госпожо Саргентини, да представите проекто становището за първа измяна на, размяна на мнения. Аз не очаквам вие да запълня половината част, е, половиния час. Винаги напомням е, колко време остава. Имате думата. Благодаря. Благодаря на двамата колеги, на господин Пиго и на господин Боден. Благодаря и на това, че те ще изслушат моето, моето изложение. Искам да започна с това, че аз имах разговор с Amazon Europe. Говорихме за това какво правя аз и те ми разказаха, че те продават DVD-та и е, книги, но се оказа също така, че голяма част от техния бизнес е и даване под найем на а, пространство в облака. А аз ги попитах е, дали може да взема малко място в този облак и да бъда без, в безопасност там. Да, наистина това е един облак, който виси над Европа и а, е, данните ще са на сигурно място. Но в край на краищата аз си помислих, това не е съвсем така, защото това е една американска компания. И така, становището, моето становище е <clears throat> в унисон с правило 50 и трябва да вземем предвид частта за опазване на личните данни и частта за киберпрестъпността. Трябва да видим. Ясно е, че изчисленията в област за бъдещето и аз много бих искала да, да вярвам в това, че е, ще създадем, както казва комисията, ще създадем повече от 2 милиона работни места до 2020 година и 60 милиарда ще са приходите в е, ПВП-то. Това всички би било, всичко би било чудесно, но ако нямаме ясни правила, това няма да се случи. И правила, които да осигурят бъдещето на европейския облак. Не трябва ни една а, ситуация, в която всички заинтересовани страни да спечелят, защитени да бъдат именно интересите на гражданите, но също така да се вземат предвид и е, престъпните дейности и дейностите на трети страни. Само така може да създадем един европейски област. Нека помислим. Господин Балден вече каза, може би е, може да се помисли. Ето, например, имаме една е, един, една, един сервер за имейли, може да мислите за а, къде да спестите, да запаметите вашите фотографии, но аз си мисля за, банк, е, за интернет банкирането. Какво ще се случи с банкирането? Ето една е, застрахователна компания, например. Ако тя реши да запази своите данни в облак, какво ще се случи? Ето моето моето досие, какво ще се случи с моето досие, здравно досие. Аз не искам някой да може да го гледа, не искам и трета страна някой да може да го гледа, когато той е в облак. И така. Този бизнес не е много голям в Европа, може би в Индия, да, но ако ние позволим наши компании да използват чужди юрисдикции, това няма и да бъде е, голям бизнес. Ние не изпращаме данни в САЩ. Някои харесват това, някои не го харесват, но ние го знаем поне. Но при но с изчисленията в облак ние не знаем какво се случва с данните. Т.е. ние знаем, но не искаме да го възприемем. И така, защитата на гражданите против престъпници, против чужди правителства и против нашите собствени правителства трябва да работим върху три неща. Това е хардвера, софтуера и третото, което е най-важното за нас е законодателството. И мисля, че комисията тук може да създаде едно добро законодателство за изчисленията в облак. Това ще е в интерес на компаниите и на гражданите. Очаквам с интерес вашите коментари, вашето сътрудничество. Може би по времето на Страсбургската сесия през март може да се срещнем отново, но моля до тогава помислете какво може да ме посъветвате? Може... Аз с удоволствие ще е, обсъдя вашите мнения. Председателят благодаря, госпожо Сергентини. Сега колегите имат думата. Господин Пиентафилидис. Искам да благодаря на Джудит за нейния подход. Това е подход, който приемам и подкрепям. Мисля, че изчисленията в облак за мен са доста облачни, но разбирам, че бизнесът ще има предимства. Въпреки това, тук се вижда риска от просто печелене на пари и трябва, според мен, да се занимаваме с отчетността на преноса на данни, контрола на юрисдикциите. Тук трябва да сме много внимателни. От моя гледна точка и от гледна точка на нашата комисия, мисля, че трябва да работим върху, те, върху факта, че технологическите процеси не бива да накърняват личните данни и правата на личното пространство. Трябва да сме да се съсредоточим много ясно върху ясни правила, които защитават правото на лична сфера, на личните данни. Това е в интерес на потребителите. Трябва да осигурим тяхната защита. Така че с интерес очаквам сътрудничеството си с чудите именно в тази насока. Благодаря, казва председателят. Може би комисията или съвета искат да вземат отношение. Комисията. Благодаря. Казвам се Кантио Котела и отговарям за изчисленията в облак, генерална дирекция на комисията комуникации. Аз мога да кажа, че ако имате нужда, може да, пред, да излезем със становище, да ви окажем техническа подкрепа. Хубаво е, че вашата комисия оказва такъв интерес на това досие. Това е много важно досие е, Сигурен съм, че може да разчитате на нашата подкрепа. Е, имаме колеги тук, които отговарят за правната страна на въпроса. Те също могат да ви подкрепят. Какво мога да кажа? Предизвикателствата за изчисления в област са главно насочени към контрола на личните данни. данните се съхраняват някъде и всъщност човек няма контрол върху управлението на тези данни. От друга страна, има много големи економически предимства. Разбирам вашата загриженост. Вие сте притеснени предимно от рисковете, но когато погледнем нещата по-внимателно, има баланс между рисковете и предимствата на изчисленията в облак. Наистина това е, е трябва да се вземат, е, да се предприемат превентивни мерки. Има много технологии, и ние ги подкрепяме в нашите програми за изследвания, е, техники, които могат да решат проблемите, за които говорихте днес. Например, да се осигурят данните така, че никое друго лице да не може да има достъп до тях или до част от тях. Има технологии, които могат да обработват е, криптирани данни, те нямат нужда да бъдат декриптирани. Има технологии за управление на начина на а, е, трансфериране на а, е, криптирани данни и, съхраня... и сигурното им съхраняване. А, ние много работим в тази област и се стараем да развиваме нови технологии. Опасенията по отношение на, правопри... на достъпа на правоприлагащите институции, това е интересен дебат. Господин Палтен засегна въпроса. Той мисля, че не беше съвсем точен в своята председателя. Той цитираше нон-пейпери и едно общо споразумение, но това са все още незавършени процеси. И комисията и в този контекст ще се старае да предостави съответната защита. А именно по отношение на правоприлагащите органи. С удоволствие ще работя с вашия докладчик. Ще обясна как работят тези разпоредби, тези инструменти. Но във всички случаи мога да покажа как някои от проблемите засегнати днес могат да бъдат решени. Много от проблемите, от въпросите в областта могат да се решат чрез договорни споразумения. Тези договорни споразумения са много важни може да се осигури така защита като оператор на услуги в облак и като потребител. Ние се опитваме да видим какъв именно договор би трябвало да има, когато е, човек е оператор на, или е, оператор на услуги в облак. Такива договори трябва да са прозрачни, да са честни и се надявам вашата комисия да ни подкрепи в работата ни. Това е много важно, наистина. Работата тук е много важна. Член 21 на работната група от миналата година подкрепя това, подчертава това. Естествено, когато става дума за изчисление в облак, винаги ще се намеси и перспективата на договорните отношения. Както казах, с удоволствие бихме навлезли в повечето подробности е, при сътрудничеството си с докладчика ви или с който и да е от вашите членове. Може би председателството иска да вземе отношение? Не. Не, добре. Няма желание. Господин Балден, вие искате да вземете отношение, така ли? Е? Ако обичате, бъдете кратък, след което ще дам думата на докладчика отново. Моля. И след това думата има докладчицата. Благодаря. Благодаря и на комисията. Просто исках да се спре на три елемента. Най-напред техника, технологията на шадинг това тя има връзка не с защитата, а с запаметяването на данните. На второ място, възможността да се обработват криптирани данни. Е, тази техника е много бавна. Всъщност, такава техника в момента не може да се използва. И на трето място, е, цитираният от мен Paper. Не зная за по-скорощен документ или информация, не зная на каква степен на развитие се намират преговорите между Штатите и Европейския съюз, но това според мен е последната информация. Госпожа Саргентини. Благодаря. Естествено, ще, с удоволствие ще работя с комисията. Оценявам вашето предложение но нека кажа следното за криптираните данни. Аз разбирам, че е, това може да е добро за е, киберпрестъпността, но не зная какво може да се случи за данните, запазвани в трети страни. Може би те са малко по-напред от нас, но това би било би, би било е, е определено решение, но не цялостно решение. Сега за споразуменията за защитите на данните с щатите. Да, не знаем крайните резултати, но това е точно проблема. Няма резултати, а нещата се протакат много дълго. Както знаем, е, САЩ искат и предпочитат отделни договори за защита на личните данни, за обработка, за трансфер на данните, за акта и така нататък. Те не искат общо споразумение, които да почиват на принципите на човешките права, на защитата на данните на гражданите. Така че има важни политически аргументи, защо нямаме споразумение за защитата на данните. И накрая това, което споменах за ситуацията, в която всички, в която всички печелят. Ние нямаме точните граници. Ако ги нямаме тези е, граници, винаги ще е по-лесно да се правят изчисления в облаци в е, трети страни, където заплатите са по-низки и или пък в щатите, които са много-много по-напред от нас. И може би нещо, което не е важно за нашия дебат тук, но аз все пак мисля, че може да помогнем на бизнеса, на економиката, като поощрим дейностите за изчисления в облаци в Европа и ги облечем в правилно законодателство, в разумно здраво законодателство. Благодаря. Благодаря за дебатите. Явно Нещата са, духовете са много неспокойни. Така си е. Темата е провокативна. По тази тема ще говорим и в бъдеще. И то в обозримо бъдеще. Има решения, които трябва да се вземат. Няколко комисии работят по този въпрос. Има малко противоречие и след като се преодолеят, ще може да, да назначим дата за внасяне на изменение. Благодаря на колегите, които изнесоха презентациите. Аз обаче не виждам докладчика за следващия доклад. А, Госпожа Макентайер идва точно на време. Точно кацнахте на време. Имаме половин час време, с което ще приключим работата си днес защита на еврото против други валути, против фалшификация. Еврото е много важна валута и на международно равнище, важна не само за еврозоната. Това означава, че трябва да се концентрираме върху организираната престъпност, която се занимава именно с фалшифициране на пари. Искаме да защитим еврото от такива престъпления, от такова посегателство. На 5 февруари бе публикувано съобщение, е, бе публикувано предложение за директива за защита на еврото и то по наказателен ред Искаме да защитим еврото срещу фалшификация. Но разбирам, че сега предложението на комисията ще бъде представено от госпожа Натсен. Man of the woods, Майк, the mic, Mrs. Knudsen. Yes. Микрофон, ако обичате. I think we're there now. Yes, it works. Надявам се, че ме чувате добре. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми депутати, ние в комисията много се радваме на тази ранна възможност да предложим това наше съвсем ново предложение, внесено на 5 февраля от комисията под гидата на комисар Редин, комисар Ше... Шемета и комисар Рединг. Госпожа Рединг ще представи това предложение в началото на марта на съвета по правосъдие. Както вие правилно казахте, Подправянето на еврото и други парични знаци е сериозен проблем в целия Европейски съюз – затова е много важно да гарантираме доверието към автентичността на банкнотите и монетите от страна на гражданите, търговските дружества и финансовите институции. Искаме да поддържаме високо ниво на доверие към еврото и нека да не забравяме, че хората, които се сблъскват с фалшифицирани, подправени парични знаци, не получават парична компенсация, дори те да са били добросъвестно действащи субекти. Това въжи за гражданите и за търговските дружества. Както правилно каза председателят, организираната престъпност основно се занимава с подправяне. Това е така и защото еврото е много трудно да се подправи и за това организираната престъпност използва някои много високотехнологични методи. Например, еврото има много и защитни елементи, но минуса от това е, че за това организираната престъпност се занимава с подправен на еврото, втората най-важна международна валута, която се използва в големи мащаби при международни сделки. През 2002 година, когато беше введено еврото и след това имаше много случаи на подправен. Изчислените щети възлизат на 500 милиона евро. И това са само разкритите случаи. Само през 2012 година 135 хиляди бяха подправените банкноти, евробанкноти, заети от обращения и разпознаването става все по-сложно. Европол каза, че има дългосрочна тенденция към увеличаването в нивата на престъпност и Европол смята, че тази заплаха ще стане постоянна или дори ще нараства в бъдеще. Непрекъснато се откриват нови и нови печатници или работилници за сечене на фалшифицирани евромонети. И разбира се, населението на Европейския съюз и самата му територия са достатъчно големи, поради което еврото става много привлекателна цел за подправен страна на престъпниците. Разбира се, ние искаме да гарантираме високото ниво на защита на еврото. Аз говорих напоследък, сега говорих само за еврото, но също така това ново предложение ще се прилага и към други парични знаци, които се използват в Европейския съюз. Затова е важно да се осъзнае, че това предложение обхваща еврото и други парични знаци. Женевската конвенция за подправянето става принципа на недискриминация. Затова не се прави разграничаване между нивото на защита между еврото и другите парични знаци, използвани в държавите членки. И договорът в член 23 говори за подправяне на законните платежни средства нивото на защита ще се прилага по еднакъв начин към еврото и другите парични знаци в Европейския съюз и не стои изобщо въпроса с доброволното участие или отказ от участие. Важно е да се посочи в контекста на сегашната правна уредба, че вече има достатъчно законодателни актове, които включват включително административните мерки и обучението. Няма да говоря за това подробно. Обаче искам да спомена, че в сферата на наказателното право съществува Женевската конвенция, която предвижда санкции. Това вече ни позволява да постигнем добро ниво на сближаване на законодателството срещу подправяне на парични знаци. също така имам решение на съвета от 2000 година, което въвежда дефиниции и наказателно-правни санкции, обаче то вече е на 13 години и то е прието преди да бъде въведено еврото и предвидените в него мерки не са вече достатъчни, възпиращият ефект не е достатъчно силен и това не ни позволя да постигнем онези резултати, които искаме да постигнем. При положение, че загубите вече, както казах, възлизат на 500 милиона евро. Освен това, правната уредба в момента е по-слаба, отколкото това, което се предвижда във бъдещата директива и има различа в практиката на държавите членки. За това беше сметнато, че е добре е да се приеме директива, за да бъдат запълнени за сега съществуващите празноти в законодателството. И съм подчертава, че новото предложение не е корено различно. То попълва празнотите, затваря вратичките в сега действащото законодателство, но то като цяло се опира върху рамковото решение от 2000-та година. Някои моменти се разясняват в новото законодателство и също така се предвиждат повече подробности. Запазват се същите дефиниции, които се съдържат в рамковото решение и също така се задават минимални норми за санкции. Като цяло предложението е насочено към онези разпоредби и инструменти, които вече бяха определени в хода на различните консултации за целите на по-голямата защита на еврото. Е, на еврото. А, това са дискусии, консултации с различни заинтересовани страни, експерти, но също така и Европейска централна банка имаше много активна роля при всички тези обсъждания и консултации. Основният проблем е да се дадат по-ефективни инструменти за разследване на правоприлагащите органи, така че те да използват същите инструменти, с които разполагат органите, които се борят с организираната престъпност. Също така искаме а, и националните центрове да участват по-активно в момента, в който се конфискуват подправените парични знаци. Моята колега от Олаф ще спре върху тези аспекти и има още една група на нови разпоредби в предложението за директива. Това са санкциите, които искат да гарантират по-голям възпиращ ефект – Предвиждат се максимални глоби за производство и разпространение. Също така се въвеждат минимални санкции. По максималните санкции добре е да си припомним, че идеята за минималните нива и максималните санкции вече съдържа в рамковото решение. Максималното ниво е 8 години ние решихме в новото предложение, че това е високо, а, доста сериозно наказание и винаги така е било. Но във всички държави членки подправянето на парични знаци се разглежда като сериозно престъпление и то влече сериозни санкции. Съответно, това, което ние правим е, че ние разширяваме това ниво на санкции, така че то да обхваща и разпределението. Тоест, не се предвиждат само конкретни наказателно-правни санкции от максимално ниво 8 години. Разбира се, разпределението също е много важно. Производството може да се извършва в или извън Европейския съюз, но що се отнася до каналите с разпределение – то на престъпниците без тях е много трудно да гарантират обращение на подправни парични знаци в Европейския съюз. Така че разпределението е предмет на частични възпиращи санкции. Така че подправането на парични знаци и разпространението им също така е предмет на санкции. Също така бяха открити и работилници и в трети страни. Затова е важно да бъдат определени каналите за постъпане на подправени парични знаци в Европейския съюз. И Европейска централна банка и другите заинтересовани страни съгласиха, че това наистина е ефикасен начин да може да бъде обхваната цялостната дейност по подправяне и разпространение на подправени парични знаци. Също така предвиждаме минимално наказание 6 месеца лишаване от свобода за производство и разпространение на подправени банкноти. Също така предвиждаме, е, предвиждаме различни предпазни мерки. Това са възпиращи мерки, чиято цел е да се засили нивото, да се спрат подобни видове престъпления, чрез въвеждането на минимална санкция ние правим картината пълна, защото максималните санкции не са достатъчни. Чрез въвеждане на минимални санкции ние засилваме възпиращи ефект, защото по-разобеждаващо е да знае някой, че така или иначе ще отида в затвора, независимо от размера на престъплението, а няма да се отраве само с глоба. Заложихме и редица предпазни мерки и тези минимални санкции ще се предвиждат само за най-сериозни престъпления, т.е. производство и разпространение и само при определени суми на фашифицираните знаци. В момента има много оживени обсъждания в държавите членки за санкциите и те варират от 0 до 10 години и това насърчава търсенето от престъпниците да установят в тези държави, в които санкциите или не съществуват, или са достатъчно меки. За да бъдат реално действащи и възпиращи санкции, разбира се, те трябва също така да бъдат съразмерни с размера на престъпление. Затова сме създали една каскадна система, която предвижда диференциация. Това означава, че имаме различна прагове. Например, създаваме понятието дребно престъпление, т.е. под 5000, държавата членка може да използва глоби, а не лишаване от свобода. По този начин се отчита по древния характер на правонарушението. След това имаме средна категория, в която говорим за правонарушение в размер от 5 до 10 000 евро. Тогава държавите членки ще трябва да въведат лишаване от свобода. Те могат също така да налагат глоби, но не могат да предвиждат само парични санкции. Трябва да има лишена свобода поне за 6 месеца и също така сериозните правонарушения над 10 000 евро. Вече това е сериозни престъпления, защото тук не може да има извършено престъпление по незнание. И в такъв случай държавите членки трябва да въведат поне минималното наказание. Но разбира се, Важно е също да се подчертае, че принципите на националното законодателство продължават да се прилагат, когато става дума за прилагането на закона и налагат на санкции, защото съдиите държавите членки ще решават какви точно санкции да прилагат и те ще имат достатъчно свобода да взимат решения при налагане на санкции. Това може да обхваща, например, лицата, които за първ път извършват правонарушение или непълнолетни лица и разбира се, съдиите могат да използват альтернативни присъди, предсрочно освобождаване или други мерки. Затова ние смятаме, че по този начин пропорционалността. Дали бихте могли да преминете към заключенията си? Защото имаме по-малко 20 минути, защото ще искаме да изслушаме Олаф и след това докладчик. Абсолютно сте прав. Моля за извинение. Извинете, че бях толкова дълга. Искам да кажа, че ние смятаме, че тези мерки осигуряват балансирано и добре обмислено предложение, което ще бъде допълнено с разпоредби, отнасящи се до конфискацията и инструментите за разследване. И с това сигурно ще се заеме моята колега Тол. Благодаря ви за разбирането. Благодаря ви, госпожа Натсън. Сега ще изслушаме госпожа Маргарет Хофман от Олаф. Да. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за встъпителните думи. Исках също така да се представя. Аз съм директор в ОЛАФ. Нашата дирекция отговаря за това важно предложение. Работим заедно с Генерална дирекция правосъдие и ОЛАФ по тази проекто директива за защита на еврото и други парични знаци срещу подправяне. Искам да се съсредоточа на е, някои въпроси, свързани с, с член 9 и за разпоредбата за предаването на е, а, прихванати и иззети средства за подправяне. Това е включено в рамковото решение от 2001 година. Тези два въпроса бяха изрично свъ... включени по молба на е, Европейския център за Европол – за да може да се отрази работата по сегашната рамка. Това беше направено в, с, в с, трудничество с, с партньорите и сега трудностите, които бяха срещнати на практика и които бяха съобщени по време на консултациите, бяха трансграничното сътрудничество между компетентните власти. Описах накратко ситуацията в някои държави членки, няма средства за разследване, които да се използват за международната престъпност и в борбата срещу подправяне на валута. И както каза госпожа Кнуцен, подправянето на валута е част от организираната престъпност. Има случаи, в които е при това от, с, от трансгранично естество. А, има разследвания, които започват в дадена държава, но се създават пречки в друга държава членка. Така че решението на този проблем беше да се предвиди в член 9 всички държави членки да имат на разположение едни и същи ем, разследващи средства за борба срещу подправянето на а, паричните знаци също така и за борба. Това е сходно на инструментите, с които разполагат държавите членки в борбата срещу трафика на хора. Празнотите, които се установяват, е, че няма задължения, само възможност да се прехвърлят иззетите а, подправени евро а, суми, за да може да се предотврати по-нататъчното разпространение. Например, в някои случаи съдебните институции на някои държави отказват да предоставят фалшифицираната валута преди края на завършването на наказателното производство. Нашето становище е, че ако а, това се, а, прехвърляне се забави, тогава а, подправените до подправените парични знаци и могат да продължат да циркулират. Следователно, новото е да се предвиди задължение, не само възможност за предоставяне на подправени парични знаци, както монети, така и а, банкноти. Не ги наричаме кнакс. Това са банкноти и монети, монети и банкноти. А, това бяха две, двата пункта, които исках да обясня малко повече и в заключение искам да кажа, че комисията смята, че Предложението е много важна стъпка, подкрепяща държавите членки в борбата срещу подправянето на еврото и други валути. Това може да се изведе и от статистиката. Няма да се впускам в подробности. Според нас предложението е уместно и навременно. Това е усъвременяване на рамковото решение, което коригира някои слабости, установени от заинтересованите заинтересованите лица. Ние в а, нашата а, дирекция, генерална дирекция, разчитаме на вашата подкрепа, разчитаме на госпожа Макинтайер в борбата срещу подправянето на парични знати. Благодаря. Сега госпожа Макинтайер дойде вашия ред. Благодаря, господин председател. И благодаря както на комисията и на АЛАВ за тяхното е, е, изложение. Ние всички ще приветстваме мерки за решаване на проблемите с подправянето на парични знаци, защото това има значим отрицателен ефект върху всички економики в Европейския съюз, независимо от това дали държави членки като Европейски съюз имат своя валута, подправенето на еврото засяга всички държави, всички валути. също така ние отчитаме, че всички парични знаци следва да бъдат защищавани, не само еврото. Радваме се, че се актуализира рамковото решение, времето тече и както каза комисията, когато беше създаден първия регламент, нямаше евро аз очаквам с нетърпение и желание да работя с докладчиците в Сянка. Някои неща, които бих искала да повдигна на този етап. Аз лично смятам, че защитата и откриването е най-важният фактор за предотвратяването на тази практика. Ние имаме максимална а, мярка, наказателна мярка, но нямаме минимална. Максималното наказание не произведе е, на очаквания резултат, така че сега мислим за минимално наказание. Ние бихме желали да видим какви са данните за въвеждането на такава минимална мярка. И още нещо, член 8.1b, просто се питам до каква степен това е практично. Всяка държава членка се казва тук трябва да предприеме свои мерки в случай, че нарушителя е нейн гражданин. В някои държави а, се следи а, и се преследват престъпления, които се извършват в техните държави. Естествено, имаме Европейската заповед за арест. А, но всяка държава също така обаче трябва да е отговорена, отговорна за престъпления, извършени от нейни граждани в други държави членки. И може би трябва да получи малко помощ за практическото изпълнение на това. В общи линии приветствам факта, че ние актуализираме мерките, с пълна подкрепа и очаквам да работим с колегите, за да направим един добър доклад. Благодаря ви за представянето на вижданията ви. Виждам, че госпожа Матия също иска да каже нещо. Да, благодаря, господин председател. ЕНП е удовлетворена от проекто директивата, защото това е проблем на трансгранична престъпност и ние сме силно за борбата срещу подобна престъпност. Много е неприятно тогава, когато си а, отидем в а, магазина и а, искаме да платим покупката си, се оказва, че а, банкнотата от 20 евро е фалшива и тогава се оказваме в една много неудобна ситуация, но държавите членки се оказват в още по-тежка ситуация, защото а, а, разходите за извеждане от циркулация на 700 милиона евро беше много голяма. В Европейския съюз се въвежда а, конвенцията, принципа за недискриминация на други парични знаци корупции, така наречената европейска солидарност. Също така по този начин се дава възможност на лица, които са извършили престъпление, да бъдат съдени. Също така има разпоредби в Европол и Евроюст за сътрудничество. Аз имам въпрос към комисията, защото комисията ни а, казва, че тя е а, разочаров... разочарована от а, е, фалшифицирането, защото разпоредбите, с които разполагаме, е, всъщност е, се свеждат до национални разпоредби, които не действат адекватно на място, а докато в общ план фалшифицирането на парични знаци е обект на по-уместни мерки. За съжаление, те не са достатъчни. Та въпросът ми е доволна ли сте от мерките? Благодаря, госпожо Матю. Бяха зададени конкретни въпроси преди края на тази следобедна следобедно заседание. Няколко допълнителни минути за отговор. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Ние сме много щастливи да чуем, че предложението на комисията е добре прието тук, във вашата комисия по граждански права. С удоволствие ще работим в тясно сътрудничество с докладчицата и докладчиците в Сянка. Благодаря за доброто приемане на нашето предложение. Госпожа Макентар, че може да обсъдим някои неща допълнително, само някои неща да уточня. Е, член 8.1, буква Б. Госпожа Жо Макентар, мога да кажа следното за това. Това е разпоредба, която е взета от Женевската конвенция. Това е всъщност е, приемане разпоредба от Женевската конвенция в европейското законодателство, но ако искате, ще ви дам допълнителни пояснения малко по-късно, е, по-нататък. Благодаря. and we shall be resuming our work. Да. Утре в 9 ще се видим отново. Благодаря ви.